Здравейте, уважаеми колеги! Искам да ви помоля да заемете местата си. Можеше да почнем и по-рано. Господин Тенок е, за Черна гора. Господин Тенок, искате ли да говорите, да кажете нещо? Господин председател, ние вчера говорихме по тази тема. Докладчиците в Сянка също се изказаха. Всички подкрепят измененията. Смятам, че ще имаме мнозинство при гласуването. Председателят благодаря. В такъв случай започваме компромис едно. Кой е за? Против прието е. Втора част на изменение второ за. Десето, извинявайте. Против, прието е. Компромис трето за. Компромис втори. И поправя се ораторът. За, против, прието. 15. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 16. За. Против. Въздържали се. Прието. 17. За против, въздържали се, отхвърлено. 18 за, против, въздържали се, прието. 19 е. за, против, въздържали се, прието. 20 е. за, против, въздържали се. Нека проверим. Проверяваме изменение 20. Сидио, io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 26 на 24 прието е. И така, 21 за, против, въздържали се. Прието е, мисля. Казва председателят, нека проверим. Проверяваме 21. 21 проверявам. Ja, aber ihr habt anders abgestimmt. Okay, geschlossen? Ja. Nachdem die EVP in der Stunde der Wahrheit auf ein Ja umgeschwungen ist. ЕНП гласува също да, така че имаме мнозинство. И така, 22, продължаваме с 22 за, против, въздържали се. Нека проверим. Проверяваме 22. They will change it back now. Again. Geschlossen. С geschlossen. Край на гласуването. Прието е. 26 на 25. 23 за. Против. Въздържали се. Прието. 24 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. Компромис 3 за против, въздържали се, прието е. 28 за, против, прието е. 29 за, против, въздържали се, прието е. 30 за, против, въздържали се, отхвелено е. Нека проверим. Проверяваме номер 30. 30. 30. 30. Grazie, Presidente. Dankeschön. Es wird 24 zu 22 angenommen. Prieto е. 31 za, protiv, vzdržali se prieto je. 32 za, protiv, vzdržali se. Нека проверим. Проверяваме 20, 32. Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 23 на 26. Отхвърлено е. 33. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 34. Първа част за. Против. Въздържали се. Прието е. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. Нека проверим. Die Abstimmung ist Край на гласуването. Отхвърлено е. 33-та част. За, против, въздържали се, прието е. 35-то, първа част. За, против, въздържали се. Нека проверим. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Das ist mit 29-22 angenommen. Прието е. Втората част за, против, въздържали се, прието е. Третата част за, против, въздържали се, прието е. Компромис 4. За. Против. Въздържали се. Прието е. 38. За. За. 38. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 42. За. Против. Прието е. 43. За. Против. Прието е. 44. За против, въздържали се, прието е. Компромис 5 за, против, въздържали се, прието е. И сега 46 за, против, въздържали се, отхвилено е. 51 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 6 за, против, въздържали се, прието е. 53-то, втора част за, против, въздържали се, прието е. 56-то за, против, въздържали се, прието е. Компромис 7 за, против, въздържали се, прието е. 60 Гласуваме изменение 60-то, втора част. Гласуваме само втората част на 60-то за, против. Въздържали се? Нека проверим. Либералите не зная дали гласуваха. Отхвърлено е. 66 за, против, въздържали се, отхвърлено. 67 за, против, въздържали се, отхвърлено. 68 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 8 за, против, въздържали се, прието е. Първа част на 70 за, против, въздържали се, прието е. 69 за, против, въздържали се, отхвърлено. 73 за, против, въздържали се, прието е. 74 за. Да проверим 73-то. 69 беше отхвърлено. Проверяваме 73-то. Why do you not believe me, Mr. Farm? It's closed. Angenommen. Прието е. 74 dafür. 74 за, против, въздържали се. Не е ясно. Отхвалено е, отхвалено. 75 за, против, въздържали се, прието е. 76 за, против, въздържали се, прието е. 77 за, против, въздържали се, отхвърлено. 78 за, против, прието е. 79 за, против, въздържали се, прието е. 80 за, против, въздържали се. Отхвърлено. 81 за, против, въздържали се. Отхвърлено. 82 за, против, въздържали се. Отхвърлено. 83 за, против, Прието е. 84 за. Против. Как гласуваха либералите сега? Прието е тогава. 85 за. Против. Въздържали се. Прието е. 86 за. Против. Въздържали се. Прието е. 87 за против, въздържали се, прието е. 88 за, против, въздържали се, прието е. 89 за, против, въздържали се, отхвърлено. Стигаме до 90-то. 90-то за, против, въздържали се, прието. 91 за, против, въздържали се, прието е. 92 за, против, въздържали се, прието е. 5 за, против, въздържали се, отхвърлен. 6 за, против, въздържали се, отхвърлено. 7 за, против, въздържали се, прието е. 8 за, против, въздържали се, прието е. Девето за, против, въздържали се, прието е. Едно за, против, въздържали се, прието е. Второ за, против, въздържали се, прието е. Три за, против, въздържали се, прието е. Четири за, против, въздържали се, прието е. И сега гласуваме цялост цялостния текст, целият текст, електронно гласуваме. Die Abstimmung ist geschlossen. Das ist egal, das ist deren Problem. Край на гласуването. Петдесет срещу едно. Прието. Господин Тайнок, обещавам ви ще намерим този, който е против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 на господин Кабал. Господин Кабал, искате ли да кажете нещо? Не. Добре, тогава гласуваме електронно по целия текст. Проекто становището, моля гласувайте сега. Е Край на гласуването. guy. Светана. <laughs> Слушайте, Ручек издава. Да, да. Yes, Колеги, колеги, ми към Кроатия. И така, уважаеми колеги, преминаваме към доклад за Харватия. Господин Ручек, това е първото изслушване, свързано с този доклад и вероятно Последният доклад, който ще се занимава с разширяването и приемането на Харватия. Харватия трябва да се присъедини на 1 юли 2013 година към Европейския съюз. 20 държави членки и Харватия, значи 21 държави членки, са ратифицирали договора за присъединяване. Очакваме и останалите страни скоро да ратифицират договора. Харватия трябва да изпълни 10 специални задачи, 10 задачи, които бяха описани подробно от комисията през октомври. Ще, по, ще чуем през март последния доклад за напредъка на Харватия и ще разберем дали Харватия е изпълнила изискванията и дали ще може да се присъедини така както е планирано на 1 юли тази година. Колега, имате думата. Благодаря. Както вече споменахте, това е последния доклад за напредъка на Харватия. И ако всичко върви добре, надявам се, че, Харва... че на 1 юли 2013 ще сме 28 държави членки. И така поздравявам хърватските колеги и цялата страна, защото това за Хърватия е исторически напредък, историческо постижение. Напредък е и за цялата политика на Европейския съюз. Една от най-успешните политики. В доклада има три основни послания. Най-напред Хърватия е на е подготвена за членство през юли. Както казахме, има 10 специални задачи, поставени от комисията. Има две задачи, които още не са изпълнени. През миналия уикенд аз говорих с заместник-председателя Мимица и той обеща и двете задачи да бъдат завършени до март. Става дума за приватизацията на корабостроителниците и за граничните пунктове между Харватия и Босна и Херцеговина. Харватия има пазарна економика, демокрация, готова е да поеме задълженията на членството, включително и е, разходването на европейските фондове и тяхната абсорбция. Седем държави членки не са ратифицирали присъединителния договор, но скоро ще го направят 21 държави, включително и Франция са ратифицирали договора за присъединяване. За присъединяване. Виждам, че има проблем при Словения. Финансови експерти от Словения, от двете държави и Харватия ще обсъждат положенията на Люблянската банка. Надяваме се словенците да намерят решение и скоро да ратифицират договора. Моят доклад се съсредоточава върху реформите. Реформите трябва да продължат и след присъединяването. Това ще е само от полза за всички граждани на държава, на Върховенството на закона е много важно, укрепването на институционалния капацитет, независимостта на съдебната система, борбата с корупцията и укрепване на публичната администрация. Това, което ние смятаме, че все още има нужда да се направи, това е един добър преглед от събора, е, е, Харватския парламент, е контрол над ситуацията и въвличане в процеса на гражданското общество. И на трето място доклада отделя специално внимание на регионалната ситуация, на регионалните отношения на Харватия с съседните страни. Окоръжаваме Харватия да играе активна роля и да популяризира европейските политики в региона, да застъпва и представлява европейските ценности, да споделя опита, който получихме в процеса на присъединяване с, от другите страни. Регионалното сътрудничество е ключова дума тук. Ролята на Харватия я виждаме последна дума, последния начин. Харватия трябва да е проактивна, конструктивна, да решава въпросите в двустранни, в двустранен диалог. Харватия може да играе много важна роля на Балканите, може да служи за пример и за двигател за по-нататъчното разширяване на Съюза, като например за страни като Черна гора. Вчера говорихме за Черна гора, днес гласувахме доклада. И така, има някои изменения в Страсбург след няколко седмици. Ще се срещнем отново и ще говорим по измененията. Надявам се да се получи един добър доклад и по този начин да допринесем за присъединяването на Харватия. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор, господин Посълт. Благодаря. Не може да, да не ме види човек, ясно. Е. Искам да благодаря на докладчика Либа Ръчек. Докладът е чудесен. Благодаря и за доброто сътрудничество с докладчиците в Сянка. Имаше консенсус сред нас, но все пак трябва да подчертая, че имаме нужда от няколко акцента. Най-напред заместник председателя Мимица, той би трябвало да продължи реформите от предишното правителство. Харватия може да служи за пример на други страни от региона за това, че присъединяването към Европейския съюз се случи на фона на сътрудничеството между всички политически партии. Смятаме, че до март Харватия ще реши двете останали задачи, за които говорихме. На второ място, е, трябва да упражним натиск в процеса на ратификация. Франция, Франция ратифицира договора, но искам да изразя недоволството си от моята собствена страна и апелирам към германския Бундестаг най-накрая да ратифицира договора. Днес честваме годишнината от Елисейския договор и би било хубаво Германия, както и Франция, ратифицира договора, за да може да сме готови на 1 юли и да не става това повод за забавяне. На трето място може да се прибави един пасаж в доклада, като, който да отразява чудесното сътрудничество с колегите ни от Харватия, харватските наблюдатели бяха много активни, действаха много добре при нас и ще се радваме да ги поздравим на 1 юли като пълноправни членове на парламента. И накрая, подготовката за присъединяването не стана жертва в предизборните кампании. Обръщам се към словенските колеги. Там има криза, политическа криза, има сътресения и се надявам, да не се стига до такава ситуация, че в предизборната борба отново да се тематизират а, е, с, а, е, проблеми с съседите, проблеми, които вече в крайна сметка са решени. Аз бях и докладчик за Словения, подкрепих активно Словения и много бих искал Словения да не бави ратифицирането и присъединяването на Харватия. Благодаря, казва председателят. Особено последния апел към него се присъединявам и го подкрепям 100%. А сега господин Касин. Господин Касин има думата. Стовани колеги, най-пред... Благодаря много, уважаеми колеги. Първо, позволете да поздравя господин Либор Рочек за един изключително добър, добре балансиран и позитивен доклад. Харватия наистина има нужда от е, насърчаване, за да може да завърши своите задачи на време. Освен това е необходимо да е, изгради и е, своето доверие в себе си и в делата си. Аз горещо Поздравявам държавата по отношение усилията вложени в подобряване на добросъседските посещения. Последното посещение на премиера Миланович беше от изключително голямо значение за подобряване положението в целия регион. Аз бих желал Харватия да влезе в Европейския съюз в обозримо бъдеще но в моята държава, например, още не е започнала ратификацията поради една причина не са изпълнени предварителните условия и ратификацията не може да започне при това положение. Не е свързано с е, кризата в е, правителството. Имаме стратегически е, интерес в взаимоотношенията с Харватия, независимо какво е правителството, дали е технократско или постоянно. Във всеки случай важни са нашите интереси. Но трябва ясно да се подчертае в какво се крие проблемът не се спазва онова, по което има споразумение. И основен принцип на старото римско право с законодателството е факта, законодателството в Словения също отговаря на този принцип, пакта с обсерванта. Необходимо е да се изпълнят обещаните споразумения. Това са предварителните условия за ратификация, те не са изпълнени. Колегата ни, господин Посълт, спомена, че националните експерти от Люблянска банка се среща с колегите си, но тя няма да стигне до никакво разрешение на проблема, защото е, няма предложение да се заведе дело от страна на хрватското правителство срещу банката. И става въпрос за едно политическо решение, не за експертно. Съгласен съм с е, предишния премьер Ендрокович, който е, спомена по време на посещението на е, премиера в Белград, че е необходимо да се изпълнят необходимите задължения, които са поети и е необходимо да се намерят необходимите решения. Допълнителният натиск няма да, да помогне в никакъв случай. Държавите членки са суверенни държави и не мисля, че ще има депутат в нашия парламент, който ще гласува за ратификацията, ако не са изпълнени предварителните условия. Така че не бива да бъдем емоционални сега, преди да са направени рационалните разумни стъпки. Необходимо е да се стигне до приприемане на стъпки по отношение на производството, за което говорих. Трябва да се уточнят отделните аспекти, трябва да се подходи рационално и разбира се на време и това е в интерес на Харватия и на региони на Европейския съюз. Благодаря. Yeah, um... Следващия оратор. Благодаря. Благодаря на докладчика господин Ручек за проекто резолюцията. На предишното заседание стана въпрос е, за Харватия като държава кандидат членка. Наистина е много вълнуващ момент, но не все още не всичко е приключено по отношение на е, процеса и трябва да подходим е, внимателно, за да не рисуваме една прекалено розова картина. Мисля, че държавата работи наисклена изключително сериозно, но все още има аспекти, които трябва да бъдат постигнати. Нека не прибързваме, нека да отстояваме необходимост да се завършат нерешените въпроси. Първото по отношение на върховенството на закона и борбата срещу корупцията. Това е изключително важно и трябва да се приключи работата по този въпрос. На второ място, публичната администрация. Тя трябва да бъде отчетна, да се очита, да бъде е, отговорна, да бъде независима. Сметната палата направи препоръки по отношение управлението на европейските кохизионни и структурни е, фондове. Ясно бе казано, че няма все още капацитет страната да се справи с тези фондове. Необходимо е да се изгради административния капацитет на страната и това е много важно. Защото винаги се задава тогава въпросите, къде потъват парите. Не бива отново да изпадаме в подобно положение, така че Европейски съюз бъде евентуално да спре финансирането поради тази причина. По отношение на военните престъпления и производството свързано с това, преследването, тук имаме сериозни е, изисквания, има какво още да се постигне, за да се постигне наистина и до помирение. Но в крайна сметка, необходимо е и нашата собствена къща да я сложим в ред. Колегите споменаха Германия. Ако ми позволите, искам да спомена, че председателя на Бундестага, господин Уамарк, постави под въпрос присъединяването на Харватия, което според мен наистина е наистина неблагоприятно е, положение и аз призовавам колегите му от неговата партия най-напред да разрешат този проблем именно в Бундестага. И не моята партия блокира процесите. След това е, предизвикваше се искане да не се използват преходни е, мерки тогава, когато не е необходимо по отношение на гражданите, по отношение на свободното движение на хората. Това трябва да се ограничава само единствено като последна инстанция, когато е наложително. И по-нататък, какви полуки можем да извлечем по отношение на бъдещото разширяване – Процесът вече стана по-прозрачен, наистина, но можем да направим още повече, за да се включи гражданското общество и парламента в целия процес. И всичко това може да доведе до успех, да има доверие в процеса, да се изгради е, доверието и в крайна сметка да се подкрепи разширението от двете страни. Очаквам с интерес бъдещите дискусии с е, докладчика, докладчиците в Сянка и съм убедена, че не за последен път говорим за Хорватия като кандидат членка. Благодаря. Благодаря, госпожа Брантман господин а, Ламърт не блокира процесите. Има 10 предложения, 10 условия, които са зададени от Европейската комисия, които трябва да бъдат изпълнени от Харватия. И те са много важни в процеса на ратификация. Не става въпрос за блокиране. Мисля, че е съвсем обоснована позицията на председателя на парламента в Германия. Така че трябва да се подчертая този аспект. Няма блокиране, просто правилата трябва да бъдат спазвани. И сега господин Так. Благодаря. Наистина ние подкрепяме като група предстоящото присъединяване на Харватия. Наистина съгласна съм с казаното от оратора преди мен, че е необходимо да се води битка с корупцията, но това е битка, която се води не само в кандидат държавите кандидат членки, но и в държавите членки. И ние непрекъснато изличаме полуките от предишното разширяване. Комисията става все по-взискателна. Подстравявам докладчика за отлично свършената работа. Имам едно притеснение, един пропуск, който не е, е дискутиран. Аз съм докладчик за Черна гора и именно светлината на кампанията в Словения и предишните опити, двустранните спорове е, по отношение на граничните проблеми, винаги в крайна сметка се стигаше до блокиране по отношение на присъединяването на Харватия. Присъединявам се, притеснявам се, че има подобен диспут и с Черна гора. И наскоро научих с изненада и притеснение, че е, проблемът е разрешен пред Международния съд а пък се оказва, че нещата явно не са се случили по този начин и когато става въпрос е, за разглеждане на този въпрос, не бива да се блокира членството на Черногора поради тези двустранни спорове и трябва да се посочи е, естеството на проблема, кой каква отговорност има и каква е първата отговорност, която трябва да бъде разрешена. Затова се притеснявам също така, че Харватия може да използва своя статут като държава членка по отношение на двустранните диспути, които съществуват и с Сърбия. И въпросът ми към докладчик е, какви гаранции имате вие от харватското правителство? че те няма да допуснат тяхното членство в Европейския съюз да възпре а, е, присъединяването, например, на Черногора в Европейския съюз. Thank you, Mr. Chairman. Also, I... Следващия оратор, господин Кукас. Благодаря. Благодаря за доклада. Много прагматичен, много реалистичен, много конструктивен подход се предлага към проблематиката. Мисля, че Харватия ще премине съвсем свободно и гладко към присъединяването. Има някои въпроси обаче, които все още не се споменаха, а именно подобряване ефективността на съдебната система. Мерките трябва да се развиват в тази насока, но трябва също така да се изпълни и съдебната а, стратегия за реформа. Без споменато борбата срещу корупцията, усилията на правителството в този проблем, приемането на нов план за действие за спиране на корупционната стратегия – и действия и практики, а също така е, постигнатото в областта на е, системата на здравеопазването трябва да се подкрепи. Все още остава проблем свързан с корупцията в областта на обществените поръчки. Необходимо е да се укрепи също така и системата за борба конфликт на интересите. Комисията за превенция на конфликта на интересите е от съществено значение в този смисъл, която е току-що създадена. Ролята на Харватия в регионалното сътрудничество също е много активно, много позитивно. И в тази насока искам да спомена стъпките, които се правят относно а, а, подобряване взаимоотношенията с Сърбия. Все още има какво да се направи по отношение на ГКПП-то Босна и Херцеговина, а също така и някои двустранни проблеми, които съществуват с държавите съседки на Харватия. Надявам се, че ще имаме възможността да работим официално с Харватия на 1 юни. Освен това, е, призовавам колегите от Харватия, след като станат пълноправни членове, те трябва да продължават да работят с всички сили системно, за да могат да разсеят някои съмнения, които все още е, колеги в е, този парламент хранят в себе си относно присъединяването им в Европейския съюз. Мисли, че тук става въпрос за национална гордост и съм убеден, че Харватия може да постигне всичко това. Благодаря. Ангуракис. Господин Ангуракис. Благодаря, господин председателю. В στάδιο της от изплагматика. Кептин από по έκθεση που συζητάμε Пана по какво, το хиро... Ние сме в последната фаза на присъединяването на Харватия, но виждаме, че нещата се влушават. Ситуацията в Харватия се влушава. Точка 13, например. Там се казва, че Харватия трябва да проведе по-нататъчни структурни реформи, т.е. приватизация, борба срещу бедността, миграцията и миграцията борба срещу а, безработицата. Има загуба на хиляди работни места и няма альтернатива, няма альтернативна програма. И освен това, двустранните диференци. Господин председател, вие виждате, проблемите не се решават според международното право. А, Двустранните отношения са в крайна сметка част от международното право. Черна гора и Харватия уважават международното право, а не са си решили проблемите. А какво ще се случи с Словения и границата? Точка 18. Един по-нататъчен проблем – Международният наказателен съд и по принцип международното право не помага при помиряването на Балканите. Освен това, трябва по-ясно да разберем какво хърватското правителство ще прави с беженците. Трябват ни конкретики, трябват ни конкретни въпроси и конкретни решения, защото ако не се намерят такива, ще имаме проблеми в бъдеще. И на последно място, трябва да имаме конкретни формулировки по отношение на точка 21. Става дума за двустранните конфликти. Не се дефинират обаче какви са те и кои са те. Това е важен текст, трябва да сме конкретни. Аз лично и моята партия смятаме, че ще, че сме против този доклад, защото последващите развития, последващите събития ще, ще окажат негативно влияние върху нас. Thank you, Mr. Chairman, and dear благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, 21 години след е, международното признаване и 13 е, години след е, Установяването на взаимоотношенията с Европейския съюз вече 8 години отминаха, откакто започнаха и процесите по присъединяване. Отново се връщаме към основните проблеми. Членството в Европейския съюз не е просто една политическа афилиация и присъединяване, а все още е едно многостранно начинание, което се предприема не само от правителството, но и от света на бизнеса, гражданското общество, е, търговските организации и отделните лица. Харватия е, кандидатства за членство в Европейския съюз 21 век и е първата страна, която изключително много бе повлияна от бившите войни в Югославия и първата, която ще се присъедини в Европейския съюз. С изключителен е, поствоенен опит и много сериозни критерии, които е, сега трябва да е, отговорят на критериите за членство. И Харватия в, хода, в, в хода на този процес се промени и а, подкрепят а, своите а, държави членки. Но в крайна сметка а, няма как а, да се допуска, че всъщност те ще, а, ние ще допуснем да поставим пречки пред държавите членки, които биха пожелали по-нататък да се присъединят. Да, ние имаме своите е, изисквания, своите мерки, които са свързани с доклада на комисията и изискванията през минали октомври, в което излезе. И в крайна сметка се е, влагат необходимите условия. Хрватското правителство много сериозно се отнесе към задачите. Е, по отношение на десете задачи, работата е свършена и е, до края на месец март бяха изпълнени мерките, може би с изключение на една. 20 държави членки вече са ратифицирали а, е, членството. И миналата седмица Франция а, е, ратификира. А, а, мисля, че и миналата седмица също така ратификацията, която бе направена, в крайна сметка ни кара да мислим, че и останалите държави ще приключат ратификацията съвсем наскоро и ще се изпълни препоръката от настоящата резолюция. Доклада за напредъка на Хроеватия 2012 година е много добър. Подкрепям и поздравявам и докладчика. 21 март ще бъде публикуван следващия доклад за напредъка на Харватия. Шъпфлин. Uh, Благодаря. Благодаря за доклада, който е изключително разбираем. Напълно съм съгласен с казаното. Може би не съм чак толкова оптимистично настроен, както общо на, на настроението по отношение на 1 юли. Надявам се, че обстоятелствата ще ме опровергаят, но имам предвид конкретната обстановка в държавата и може би и факта, че се задържат е, някои аспекти, свързани с глави 23-24 двустранните споразумения също така. Надявам се, че греша, но трябва да сме готови да видим какво ще се случи, ако не се спази срока 1 юли. Трябва да помислим за пътна карта, за последствията от всичко това. Трябва да сме готови не само в интерес на Харватия, но всъщност за, е, в интерес на е, целия регион. Ако се отложи тази дата до края на годината или до друг момент, мисля, че тук обаче ще се предизвика сериозно е, разочарование сред обществеността по отношение и на бъдещето разширяване. Надявам се, че моят песимизъм няма да бъде оправдан, но трябва много сериозно да помислим по отношение на това какво ще се случи. В такъв случай. Mr. Lange. For the Commission. I thought it's Miss Lange. Mr. Posselt, first. Господин Посълт, най-напред. Благодаря. Искам да посоча някои факти. Имаме правно обвързващо гласуване, което бе проведено тук в парламента. Ние вече го сторихме и мисля, че това е важен факт. На второ място. Комунистическият колега защитава работонаемателите в Харватия, но е, Хрватския народ гласува в референдум да за присъединяването. И на трето място, 1 юли е дата заложена в договор, подписан от всички държавни и правителствени ръководители. Ние не може да се държим така, сякаш това е някаква си дата, измислена дата. Тя е заложена в доклада. Herzlichen Dank. Äh, Договор. Благодаря. Е, господин Посел има право. Европейския парламент е гласувал и резултатите от гласуването са правно обвързващи. Ние не искаме и не можем да бавим и да отлагаме. Въпреки това, Разумно е и Харватия да изпълни своите 10 ангажимента, защото това зависи ратификацията на договора. Особеното условие апела към Словения. Не може една съседна държава да блокира присъединяването на друга. Е, който се качи в автобуса, казва на останалите, не се качвайте, няма повече място. Това не може така. Надявам се, песимистичната оценка на господин Шеплин, надявам се тази оценка да не се осъществи. Нека сме оптимистични, но за тази цел и хърватите, нашите хърватски приятели, трябва да се постараят да имаме положителни резултати. Невероятно е, е, като слушаме този дебат, може да се каже, че всъщност не би трябвало двустранните проблеми да се осветляват по този начин. Словени, Харвати, е, трябва да имаме една съгласувана позиция или имаме причини за някакви промени или нямаме. Не може единия да блокира следващия и така да продължава тази верига. Ние, като парламент, трябва да имаме едно, еди, една единна позиция, това, което каза и господин Брок. Uh, thank you, Chair. I can agree благодаря. Съгласен съм, но трябва да добавя нещо. Онова, за което говорим за Харватия и Словения, не е двустранен проблем, а многостранен. Това е въпрос свързан с е, продължение и наследяване на проблема. Е, има подписан е, споразумение за е, присъединяването. това. Отново повтарям, необходимо е да се спазват записаните споразумения. Правото трябва да се спазва. И има само едно правителство, повярвайте ми, което може да спре Харватия да стане член на Европейския съюз през месец юли тази година. И това е сегашното правителство. Трябва да знаем това. В противен случай няма как да проумеем проблемите, пред които сме изправени. Благодаря. Verstanden. Благодаря, но аз разбирам нещата така и двете страни трябва да намерят решение, но това не означава, че една държава членка има вето и може да каже, другите трябва да търсят решението. Ето, решението трябва да се намери в равнопоставен диалог. Не би трябвало да използвате позицията си на вето страна. Решението трябва да почива на двете страни. Това по принцип се отнася за подобни конфликти. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Естествено, така е, имате право, но Въпросът тук опира до мнозинството на Европейския парламент. То подкрепи присъединяването на Харватия. Аз зная какво се случи в Харватия на референдума. Аз бях там, аз говорих с хората, говорих с политическите сили. Но това не означава, че когато имаме и говорим за този доклад, не означава, че не може да изразим мнението си. Аз благодаря на доклада за този доклад, защото според мен Според мен, присъединяването не се разбира добре от гражданите на Харватия. Естествено, казва председателят, уважаеми колега, може да изразявате свободно мнението си. Господин Ланг, благодаря. Искам да актуализира малко ситуацията. Какво прави именно комисията по отношение на мониторинга на Харватия? Както вече казахме, ще има доклад на 21 март за Харватия. В този доклад ще са отразени специално главите 23 и 24, главата за конкурентоспособността, съдебната система, е, това е последното състояние на нещата. Междувременно се проведе среща между е, външната министерка Позич и комисар Фюле. Реакцията на господин Фюле беше, че той е доволен с напредъка на Харватия, но въпреки това подчерта, че има какво да се направи до присъединяването. За момента оценката е, че има три точки от десете, които са проблематични. Първата точка е корабостроителниците, тяхната приватизация. Вчера имаше среща между министъра на економиката и комисар Алмония. Доколкото разбирам, има споразумение по този въпрос. Комисията ще вземе ново решение по този въпрос. В такъв случай се оказва, че този въпрос ще бъде положително осветлен в доклада. Въпросът за корабостроителниците. На второ място. Проблематичен е граничният, грани, проблематични са граничните пунктове в коридора Нео до март, вероятно. Ще имаме допълнителна информация. Харватия казва, че работите вървят добре и до присъединяването ще приключат. На трето място това са преводите. Както знаете, харватски ще стане език на Европейския съюз и е задължение на Харватия да, пре, да преведе достиженията на европейското право на харватски ще имаме заседания с Хрватското преводаческо бюро, за да видим каква е ситуацията. В момента обаче няма да е възможно а, тази задача да е изпълнена, т.е. преводите да са осъществени до март. Да видим дали ще може тази задача да се изпълни до юли. Бе поставен въпрос за Черна гора, за отношенията между Черна гора и Харватия. Там също има граничен проблем. Полуострова. Има, имало е разговор на двустранно равнище. Разговори предстоят. Вчера председателят Барозо също говори по темата на среща с министъра Чуканович от Черна гора. Надяваме се на бързо и скорошно решение и на този въпрос. Благодаря. Мистер рапортер. Докладчика има думата. Заповядайте, господин Ручек. Благодаря ви. Уважаеми колеги, благодаря ви за конструктивните ви бележки, включително и за критичните бележки. Ще отговоря на всеки по-отделно. Господин Посълт, изцяло съм съгласен с вас, че става дума за работата и за успеха не само на правителството, но и на всички политически сили. Ако дадена страна няма значение дали това е Харватия, Черна гора, Албания – която е да било страна иска да постигне успех, необходимо е всички политически сили да работят в унисон и точно това наблюдаваме в Харватия. Както вече казах, бих искал също така да поздравя нашите наблюдатели, наблюдатели от всички политически групи за тяхната работа, за техния принос – за нашата работа не само в Комисията по външни отношения на Европейския парламент, но и искам да ги поздравя за приноса им към работата на целия Европейски парламент. Господин Качен говореше за ратификация, ще говоря за това по-късно. Госпожо Брантнер, принципите на правовата държава, престъпленията, военните престъпления, публичната администрация. Това са аспекти, на които аз се съсредоточавам специално. Както вече споменах, да, наистина трябва да бъдат извършени определени неща преди присъединението – но това е един процес, който върви, който се изпълнява. И този процес продължава и в новите държави членки, включително и моята страна. Вие говорихте за сметната палата и възможността на Харватия да освоява средствата на общността. Когато посетих Загреб, бях се съсредоточил особено силно върху този аспект, защото примерът на моята страна, Чешката република, която вече от 9 години е държава членка и поради корупцията, моята държава не успява изцяло да освои средствата, които биха помогнали да реализира економическия си потенциал. Така че нашите харватски приятели са наясно с това, те непрекъснато работят по това, непрекъснато подобряват ситуацията. Разбира се, това е един процес, който няма да приключи на 1 юли. Това е един процес, който ще продължава и за напред. Споменах този факт и вие го повторихте. Да. Повече дейност и повече контрол трябва да се упражнява от парламента на Харватия. Също въжи и за гражданското общество. Гражданското общество трябва активно да участва в всекидневната работа на парламента. Господин Тана говореше за граничния спор между Харватия и Черна гора. Наясно съм с ситуацията. Нямам какво да допълня към вече казаното от комисията. Получихме уверение, лично аз получих уверение от различни представители на правителството на Харватия и съм съгласен с вас, че трябва да следим какво се случва, за да нямаме изненади, било сега, било по-късно. Защото в крайна сметка това е в интерес на Харватия, на Черна гора, това е в интерес на цялостния процес на разширяване на Европейския съюз. Да бъдат изчистени тези двустранни проблеми и не само между Харватия и Черна гора, но и между други държави на Балканите. Разбирам също така, че това е част от новата стратегия на комисията и на комисаря спрямо целия регион. Господин Кукан, реформата на съдебната система, обществените поръчки, включително и на общинско ниво. Да, всичко това, за което вие говорихте, това са важни аспекти, ние им обръщаме внимание. Господин Ангоракис. Не съм съгласен с вас, що се отнася до точка 13 от доклада, защото там се казва, че Харватия следва да се насърчава да продължава с структурните реформи, да модернизира пазара на труда. Как може да се стимулира растежа? Ми чрез реформи имаме положителни, отрицателни примери от много страни, независимо от това дали начало на тях са леви или десни, правита са необходими с структурни реформи. Без тях няма економически растеж и без економически растеж няма увеличаване на заетостта. Затова не виждам защо това ще доведе до безработица. Имаме много примери, добри примери от държавите членки, Австрия, Германия, в някои от новите държави членки, Словакия, където има ляво правителство, или Естония, в която е дясно правителството, тези страни се развиват и те имат економически растеж, дори във времена, когато много държави членки, включително и ваша държава членка, са в ситуация на економическа криза. Това предлагам да се отчитат положителните примери и те да бъдат реализирани, включително и във вашата страна. Number 18. It's been already... Точка 18. Да, вече беше споменато, че министър-председател Миланович се срещна с сръбския си колега в Белград. И точно в тези въпроси те обсъждаха. Ситуацията на сръбското младсинство в Харватия, преследването за военни престъпления, гранични проблеми, проблемите с бежанците и нататък. Да, аз мятам, че и двете страни са наясно със съществуването на тези проблеми и те работят по решаването им. Вие говорихте и за точка 21. Става дума за някои двустранни проблеми. Както вече казах, да, наистина трябва да средоточим върху решаването на двустранните проблеми, но не трябва същевременно да забравяме и за региона като цяло. Вие казахте, че вашата политическа група и лично вие сте против присъединяването на Харватия. Лично аз не мога да разбера тази позиция, защото аз смятам, че това е в интерес на цяла Европа, включително и на вашата страна, да има стабилност в Европа и особено да има стабилност в един традиционно нестабилен регион, какъвто са Балканите. Според мен присъединяването на Харватия несъмнено ще допринесе за повишаването на стабилността, нещо, което ще има положително въздействие, включително и върху вашата страна. Сега към господин Шопфлин. Вие поставихте въпроса за ратификацията, която предстои. Не съм съгласен с вас, що се отнася до резервния план, ако условията са изпълнени и господин Посълт и нашия председател споменя, споменаха, че има определени юридически обвързващи ангажименти, бих искал съвсем приятелски да кажа, че унгарците са известни с това, че са една от най-песимистичните нации в Европа. Знам, че това е нещо, което трудно може да се промени, но нека да бъдем по-положително и оптимистично настроени. Нека всички заедно работим за това на 1 юли Харватия да се присъедини към Европейския съюз. Никой не би трябвало да мисли за някакъв резервен вариант. Ние поехме ангажименти към нашите харватски приятели, не само наблюдателите, но ние поехме ангажимент Харватия да стане член Европейския съюз на 1 юли. И, както казах, искам да подчертая, че това е от важно значение за вашата страна, за Унгария. Не на последно място. Бележки извън микрофона. И сега за ратификацията и за Словения. Ситуацията е наистина трагична, защото Словения е една приятелски настроена държава, съседна държава на Харватия и Словения се оказва в позиция да се окаже последната страна, която ще ратифицира договор за присъединението. Аз мисля, че страните от Югославия би трябвало да бъдат в авангарда. Аз разбирам, че има много нарешени проблеми, двустранни и многостранни, но моля, нека отново да бъдем по-положително настроени. От жизнено важно значение за Словения Харватия да стане член на Европейския съюз. Ако отчетете това какво ще се случи на процеса на присъединяване, ако Словения блокира присъединяването на Харватия. Никой няма да спечели нито Харватия, нито Словения, нито Европа. Затова нека положително се отнасяме към намирането на решение. Вчера имахме среща с експертите, все още не знаем. Те продължават да работят, все още не знаем дали е намерено решение от експертите. Но е най-добре и за двете правителства да намерят решение и то много бързо. Както вече казах, това не отговаря нито на интересите на Словения, нито на Харватия. Затова нека да работим в посока на 1 юли Хърватия да стане държава членка, защото в противен случай това ще има дългосрочни последици за двустранните отношения между Харватия и Словения и за регион като цяло. И в заключение, не забравяйте за спора между Словения и Италия. Ако Италия не се държи конструктивно, може би вместо Харватия ще обсъждаме доклада за Словения. Благодаря ви за вниманието. Мистер Качин, a short comment. Господин Качин, съвсем накратко. Да, със сигурност. Аз се чух лично обращение от моя уважаем колега и приятел и ние сме съгласни на 100% с всичко казано от него. Словения трябва да бъде една от първите страни, които да ратифицират договора с Харватия. Но, за съжаление, нещо се случи междувременно. И блокадата е последица от това, което се случи. Затова трябва да разблокираме ситуацията. Приветствам, високо оценявам скорочните инициативи и изявления на външния министр – на Харватия, който призовава да се намери изход от ситуацията. И аз смятам, че има начин за излизане от ситуация в момента, в който предпоставките са изпълнени, Словения ще изпълни своята задача. Искам отново да подчертая, Словения има стратегически интерес да има съседна страна, която да е държава членка на Европейския съюз и по този начин да имаме съседни държави, които всички са държави членки на Европейския съюз. По този начин ще може да премахнем шенгенските мерки по нашите граници. Затова призовавам към всички, които трябва да решат как да се разблокира тази ситуация, да положат максимални усилия и преди всичко своевременно. Независимо от кризата в Словения, убеден съм, че всичко се поддава на контрол и дори правителството да подаде оставка, парламентът ще продължи да работи и той ще изпълни своята задача своевременно. За това нека всеки да изпълнява своите задачи. Благодаря ви. Добре. Напомням ви, че крайният срок за внасяне на изменение е 24 януари в 12 часа на обед. Сега предложение за резолюция за доклад за напредъка през 2012 година на бившата Югославска република Македония. Докладчикът е господин Ричард Хоуит. бих казал следното. Имаме в момента първо разглеждане на проекто доклада за бившата Югославска република Македония, което е една от проекторезолюциите за доклада за напредъка. Както знаете, през декември Европейският съвет реши комисията да представи през пролета на тази година доклад за изпълнението на реформите и мерките предприемани за укрепване на добросъседски отношения. Възоснова на това Европейският съвет може да реши да започне преговори за присъединяване с тази държава. Проекто резолюцията посочва някои от основните предизвикателства пред присъединител процес на тази страна ще се отнесе до политическите критерии, гражданското общество, економическите проблеми и мерките в сферата на добросъседските отношения и регионалното сътрудничество. Господин Хоуит, заповядайте, имате думата. Благодаря ви. Благодаря ви, господин председател. Добро утро на всички. Първо, искам да се спра върху два актуални въпроса, защото целта на нашия доклад е да не гледаме назад, а да гледаме напред. Затова като докладчик искам да посоча какво е европейското бъдеще на страната. Както знаете, колеги, има в момента противопоставяне между основните политически партии в страната от декември миналата година от края на декември, когато парламентът одобри по много противоречив начин бюджета, опозиционните партии решиха да напуснат парламента и да започнат улични протести. И в събота 8000 души излязоха на улиците в Скопие след и след местните избори, които трябва да се състоят през март, опозиционните партии заявиха, че ще бойкотират тези избори. Затова смятам, че сега трябва да сме много внимателни, за да не обвиняваме конкретни страни и самите ние да не бъдем обвинени в това, че се намесваме в вътрешните работи на страната. Мисля, че един подобен подход ще бъде полезен. Смятам, че е важно да се каже, независимо от политическите партии в страната и техните позиции, че ако държавата иска да постигне напредък и то тогава парламентът на страната трябва да бъде силен и стабилен. Всички политически партии, които са представени в парламент, трябва активно да работят в него и ако има противоречия, необходимо е те да се решават по конструктивен начин. Също така изключително важно е да има политически, надлежен политически диалог, включително и по несъгласията между различните политически партии. В този контекст искам да съобщя на колегите, че вчера министър-председателя отправи покана към опозицията да се започнат преки преговори за пръв път след събитият на 24 декември и днес тази среща се провежда в Скопие. И ръководителя на опозицията прие тази покана, което отговаря на стремежда на страната да се присъедини към Европейския съюз и НАТО. Това, което бих искал да кажа на членовете на комисията, от тези, които слушат тези разисквания, че ако някой иска да използва тази политическа криза, за да се блокира напредъка на страната. Аз лично ви казвам това, че тази конкретна криза е преодоляна и в крайна сметка ще покаже здравината на демокрацията и демократичните институции в страната. Те имат задължението да утвърждават демокрацията. Второто, на което ще спра, е свързано с позицията на комисара Стефан Фюли, който вече публично заяви, че той ще представи доклада за напредъка и той заяви за това пред нашата парламентарна комисия. И е, този доклад ще се съдържа предложение да се реши проблема с името на държавата между Гърция и бивша Югославска република Македония преди да започнат преговорите за присъединяване. Е, разбира се, нашите колеги от Гърция и в Гърция това не беше посрещнато с ентусиазъм, но все пак това е начин да се преодолее блокирането на въпроса и важно е страните, които участват в преговорите, да се ръководят от добра воля и да решат проблема. Но наистина предлага се възможност за промяна и аз подкрепям тази промяна изцяло. Много се радвам, че през декември Европейски свет не само отбеляза позицията, както той направи през предходни три години, но, както и вие казахте, господин председател, реши, че следва да се вземе решение през първата половина на тази година. Привесвам тази стъпка напред. Смятам, че тя предоставя благоприятни възможности и ако ако тази възможност не бъде използвана, едва ли ще има скоро нова благоприятна възможност в това отношение. Затова призвавам всички да се възползваме от тази благоприятна възможност. При все това бих искал да кажа няколко думи за проекта доклада си и разбира се с нетърпение очаквам отзивите на колегите. В моя доклад давам оценка че заключенията на съвета от декември и казвам, че съм убеден, че началото на преговорите може да промени радикално ситуацията. Онези, които казват, че страната не е готова за преговори, защото реформите не са достатъчни, трябва, според мен, да разберат, че има взаимоотношение, че има връзка между реална перспектива за членство и тласъка за реформи. Аз смятам, че са били в достатъчна степен изпълни критериите и ако искаме да се ускорят реформите в страната, то е правилно да се започнат преговорите, за да може тези реформи наистина да се осъществят напълно. Също така отбелязвам диалога на високо ниво като опит от страна на комисията да се постигне напредък и да се ускорят перспективите за присъединяване на страна към Европейския съюз. Приветствам това. 75% от тематичните области са обхванати от този политически диалог на високо ниво. Освен това, помолих комисията, която представи своя доклад, не само да опише и анализира напредъка на страната, но и да посочи каква е цената на липсата на напредък, на неприсъединяването. И мисля, че това трябва да бъде направено. Има още един новаторски момент, който включвам в моя доклад. Той се отнася до Ирландското председателство. Подкрепям комисар Фюли но и ирландското председателство каза, че иска да се постигне напредък, що се отнася до страната. Това е част от тяхната програма и аз ги призовавам да положат интензивни дипломатически усилия, за да се гарантира този напредък. Не бих искал да се изказвам прекалено дълго. Има някои теми, които са общи с доклада ми от миналата година по проблема с името. Аз мисля, че зелените бяха първите, които поставиха този въпрос и наистина те заслужават похвала. Затова преди три години те посочиха, затова и казаха, че трябва да има механизъм за арбитраж в Европейския съюз за преодоляване на двустранните проблеми. И в точка едно посочвам, че преговори трябва да започнат незабавно. Това е позицията на парламента, не само на съвета. И Миналата година с мнозинство беше гласувано това предложение в парламента. Докладът посочва, че е необходимо да се подкрепят мултиетническите отношения в страната и отново не трябва да се извличат политически дивиденти от сегашната криза. Има сериозна криза между двете управляващи партии, има сериозни кризи между различните етнически групи. Не казвам, че проблемите са изцяло решени, но те до голяма степен са преодолени, което е още едно доказателство за стабилността и силата на демокрацията в страната. Съдебната система, реформите е, в нея е, водят до намаляване на броя стемтила. Има много положителни моменти, що се отнася до свободата на преса, да криминализира се клеветата в медиите, но все още има проблеми, но се като цяло се справя страната с проблемите със свободата на изразяването. Страната също така има предизвикателства, които са свързани не само с вътрешна ситуация, но и с общоевропейската економическа и финансова криза. И това отново означава, че държавата има сериозен стимул да се присъедини към Европейския съюз и това е добре и за Европейския съюз. Тази година, както и всяка година, се стремях да се спра на някои конкретни теми в доклада, вместо просто да правя преглед на доклад за напредъка, за да насоча вниманието на комисията към конкретни проблеми. Като ваш докладчик нееднократно съм посещавал страната миналата година и при всяко посещение се срещах с политици, но също така и с представители на гражданското общество, на научните среди, с обикновени граждани. Говорих с тях по различни проблеми, като борба с корупцията, децентрализацията, ситуацията в училище, ситуацията на децата с увреждания. Тази годишния ми доклад имам отделен раздел за децентрализацията и предлагам на Комисията Европейския парламент и на Комисията да се постигне като средносрочен, т.е. да постави като средносрочен целеви показател 9% от финансирането по предприсъединител инструмент отиде за подкрепа на гражданското общество. И що се отнася до гражданството общество, има поне 30-40 организации на гражданското общество, с които съм се срещнал. И също така формулирам редица предложения към нашата комисия парламента да се укрепва независимото гражданско общество в страната призовавам и самите организации на гражданското общество да защитават своята независимост, нещо, което е много важно в една толкова политизирана страна. Също така призовавам работните групи на правителствете да включват представители на независимото гражданско общество. Призовавам за консултации по предлаганото законодателство – Необходимо е повече да участва гражданското общество в нормотворчеството. Призовавам за инструменти за финансиране, за укрепване на участието на Организация на гражданското общество в програмите на инструмента за предприсъединителна помощ, включително борбата срещу корупцията. Призовавам повече средства да се предоставят на недържавните фактори. И също така призовавам самите организации от гражданското общество да съдействат за добросъседските отношения, за да работят с подобни организации в Гърция, България и в други страни. И накрая, господин председател, предлага на нашата комисия нещо, което беше успешно миналата година, да имаме процедурно изменение, което да гласи, че в тази парламентарна комисия няма да свършим с хората, които да кажат да не се включва в максимална степен думата Македония или в максимална степен да се използва бивша Югославска република Македония. Мисля, че това не отразява добре работата и позицията на този парламент, както и позицията на Гърция и други страни, които се стремят да намерят решение на проблема с името. Затова предлагам да използвам името, което е името бивша Югославска република Република Македония, така както е прието в документите на и е така както е прието в ООН, и е така като е заглавят на доклада и, и Европейската комисия и ООН използват термина македонски, когато става дума за езика и за културата на страната. Така че и двете думи се използват, т.е. когато става дума за страната, се използва бивша Югославска република Македония, а като прилагател се използва македонски. Това проработи. Добре, миналата година моите български приятели, господин Кирилов и господин Ковечев, много интензивно обсъждаха този въпрос миналата година. И аз се спирам на важните за вас въпроси за съвместно празнуване на исторически събития, за идентичността, за отношението към, българските, към българите в страната ще внеса моите изменения, знам, че вие ще внесете ваши изменения и след това ще се срещнем, ще обсъдим и надявам се, че както и миналата година ще намерим един добър компромис. И съм сигурен, че ще постигнем такъв компромис. Е, също така. Искам да кажа на моите гръцки колеги, че министрът на външните работи на Гърция отговори на тристранната среща, на идеята за тристранна среща, предложен от комисар Фюле, между Гърция, бивша Югославска република Македония комисар Фюли, не да се решава този проблем, не да се създава паралелен процес, но да се подкрепи решаването на този проблем и ако гръцкият външен министр наистина присъства на такава среща, това ще бъде напредък. Така че госпожа Копа, която е колега в тази комисия, Искам да се обърна към ВСС. надявам, че тази тристранна среща ще доведе до реален резултат, до реално решаване на спор. Господин председател, тук още имахме обсъждане на Харватия и повечето казаха тук, че 1 юли е една дата, която не може да се промени. И тук беше казано, че не трябва да има резервен вариант, план Б. Ако ви смятате, че това въжи за Харватия, бих искал да ви призова да също така да приложите подобно мислене и за страната, която сега обсъждаме. В момента имаме реална възможност до юни да се започнат преговори за присъединяване. Това отговаря на интерес на страната и нейния народ и на интерес на Европейския съюз. Аз се надявам, че ще можем да постигнем тази промяна. Благодаря ви. Thank you, Mr. Howitt. Благодаря, господин Ховайт. Първият оратор е господин Кукан. Благодаря, господин председател. Аз приветствам доклада. Оценявам и поздравявам личния ангажимент и неговата отдаденост и до отдадеността на докладчика към Македония. Сега, основните точки. Страната по определен начин, в определен смисъл, беше начало в европейската интеграция, но трябваше да плати дан на регионални различия и конфликти. И те траеха вече няколко години, вследствие на което страната се оказа в неблагоприятна ситуация. Това не поощрява много добре имиджа на Европейския съюз в региона. Е, доклада се обръща към, съю... към съвета за отваряне на преговори без отлагане. Аз подкрепям този апел. Освен това, се обръща към, госп... към комисар Фюле за нетрадиционен подход. Има много положителни резултати, които са отразени в доклада. Преговорите не заместват преговори за присъединяване. Преговорите трябва да подкрепят реформите, демократичния преход ние имаме много силен инструмент за подкрепа на демократичното развитие в страните и този инструмент вече би, би трябвало да се използва и в тази страна. Подкрепяме идеята за механизъм на арбитрация, за арбитражен механизъм. Това ще реши много от проблемите на Македония. Сега за вътрешно-политическата ситуация. Гласуването на бюджета 2013 година и последвалите инциденти в парламента водят страната до много бурни води. Ако се блокират институционалното сътрудничество между опозицията и коалицията, ще доведат, ще страната до дерелиране. Трябва ни конструктивен диалог в страната и добро функциониране на институциите. Мисля, господин докладчик, че един такъв апел към всички политически партии може да бъде добавен в доклада. Аз съм съгласен с основната насока на доклада, аз го подкрепям и с интерес очаквам доброто сътрудничество с господин Хауит и с интерес очаквам работата по крайната версия на доклада. Благодаря. Госпожа Корнелисън. Благодаря. Нека и аз от мое име да благодаря на господин Хауит за много добрия доклад. Е, много съм доволна, че има предложение за арбитражен механизъм. Приветствам и точка втора. Искам да се спра на две неща. Най-напред въпроса за името. Е, пред... Подготвили сме изменение. Приветстваме в него инициативата на комисар Фюле за подкрепа на процеса на ОНЕ, на инициативата на ОНЕ за името. Време е да се реши този проблем. Е, и то е време да бъдем конструктивни. Но разбирам, че Гърция се обърнала по този въпрос към комисар Фюле. Може би комисията може да ни осведоми допълнително дали това е така. Смятаме, че като Европейски парламент трябва да изразим ясен ангажимент за едно добро логично решение. Мисля, че и до сега играхме конструктивна роля и трябва да продължим бих предложила да включим следното. Приветстваме предложението за географско име и означение, но смятаме и смятаме, че това е добра изходна точка за уточняване на идентичността на Македония в културно-езиково и географско отношение. Мисля, че това е едно логично решение и е, бихме и мисля, че е добре да го подкрепим като парламент. На второ място въпроса за визите. Има едно изречение, което звучи малко странно, а именно да не, да не се използват определени факти за извинение за това, че не се либерализира визовия режим. Е, това е проблем с много аспекти. Става дума за ромското младсинство, което не бива да се използва като извинение за свободното движение на македонците. тук се намесва и въпроса за фалшивите беженци. Е, трябва не да дискриминираме уязвими хора, не бива да им се взимат паспортите на базата на етническа принадлежност, за да не напускат страната, може би трябва да има едно предупреждение в тази насока. Господин Танок. Поздравление към господин Хелет. Още веднъж той доказа факта, че прави добри доклади. Македония и присъединяването и към Европейския съюз са важни е, неща. Отварянето на преговорите също. Докладът е е, подобен на този от миналата година. Македония полага много усилия да се приближи към достиженията на европейското право. Явно Македония бе дестабилизирана напоследък вследствие на неразумни декларации от страна на президента на Албания – отнасящи се до целостта на, Мацедо... на Македония. И мисля, че това беше много жалко. Аз подкрепям процеса на присъединяване и особено приветствам преговорите. Няма смисъл те да бъдат отлагани. Македония има нужда от положителен сигнал сигнал към присъединяване към Европейския съюз и НАТО, признаване на националните граници и мисля, че ако ветото на Гърция бъде вдигнато, ще имаме възможност да отворим преговорите с тази страна. Благодаря. Господин Салафранка. Благодаря, господин председател. Аз лично съм за разширението на Европейския съюз, особено на Балканите. Но смятам, че това разширяване трябва да върви устойчиво. И не бива да се вливат локални проблеми, които все още са нерешени. Знаем, че има конфликти и то не само поради името. Казва се, че конфликта е главно поради името, но това не е така. Трябва да разберем следното. Я, името е претекст да се прикрият и други конфликти. Има и други конфликти между тази страна и Гърция. Откакто тази държава бе призната, Гърция имаше за Гърция имаше много негативи. Имаше дискусия с, докладчиците в ся... с докладчика в Сянка и той смяташе, че може да продължаваме да употребяваме името македонски, прилагателното македонски. Аз мисля, че страната по -трябва, повече трябва да се приближи към Гърция. Това казах и миналата година. Аз малко се съмнявам, подчертавал съм го и преди, че тук ще, набеле... ще отбележим напредък. Сега, е, през септември-октомври, един гръцки, гръцкият външен министр искаше да се свърже с външния министр от Скопия и да говори по въпроса за името, но Отговорът беше отрицателен. Сега жалко е докладчикът се изразява положително по този въпрос и казва, че името е пречка. Това не е така. Зад този въпрос се крият и претенции от страна на Македония. Аз имам големи симпатии към Македония. Македонците са всъщност гърци, така е. Но в крайна сметка, е, защо има статуя на Александър Велики и тази статуя се намира в Скопие? Добре, защо е, статуята на Литъл Сампов, а, Александровски не, не ми е трън в очите е, в Скопие? Защото корените са различни. Това е това са славянски корени. Македонците трябва да са по-открити. Но какво искат те? Гръцко-македонските елементи, те будят съмнение у нас и когато малки деца е, са опорити и твърдят нещо, в което вярват, е, то същото впечатление правят и македонците. И по отношение на България. По, по същия начин се държат. Като малки деца. Трябва да кажем ясно, няма конфликти от страна на Гърция. Има конфликти, има опоритост, обаче те проистичат от правителството в Скопие. И не бива да си затваряме очите, не бива да се замъглява ситуацията. Това са фактите. Добре, ние правим доклади, които са много любезни по отношение и към региона, но това не е конструктивно. От 24 декември тази държава се намира в вътрешно-политическа криза и причините са разнообразни. Но по отношение на международните отношения ми няма напредък. Според мене няма. Смятам, че е разумно следното предложение. Европейския съюз би трябвало най-накрая да разбере какъв е проблема. Гръцкия народ иска да живее в мир и разбирателство с останалите, но другите не искат. Има териториални претенции. Им трябва да се признае международното право и тогава нещата ще се решат. Извинявайте, че говорих толкова дълго, но трябва да се разбере какво се случва в тази балканска страна. Аз имам големи симпатии към нея. Но, въпросът за името. Това не би трябвало да е специална глава този въпрос трябва да се третира в главата за добросъседски отношения и регионално сътрудничество. Благодаря. Мадам Нейт. Colleagues, uh, very briefly, I would like first of all to uh, congratulate Mr. Howitt for... Uh... Благодаря. Поздравявам господин Холит за доклада. Мисля, че той е много интересен и задълбочен, пълен. От свое име и от името на политическата си група, въпреки че а, тя не е много представена днес тук, но мисля, че тези висящи въпроси трябва да се решат колкото се може по-бързо. Защото, според мен, от една страна, контекста Контактите, които са започнали на високо равнище между Македония и Гърция, контактите са добре подготвени, но в същото време има затвърдяване на определените позиции, както разбрахме. И нещата биха се влушили, ако така продължи. В такъв случай Македония ще продължава да бъде изолирана и ще се казва, че преговорите са възможни, но в това време вътрешно-политическата ситуация ще се влушава. Ето защо трябва да се положат усилия за решаване на този проблем. Аз съм от страна, в която ние сме свикнали да говорим едни с други, да преговаряме едни с други. А, такива ситуации водят до странни и смешни събития. В този случай обаче, тази ситуация трябва да се реши колкото се може по-бързо. Всички трябва да положим усилия за намиране на решение. Хубаво е, че и двете страни посочват исторически елементи и ако аз не греша, те, те се простират 2000 е, години назад в човешката история. Интересно е, да, но защо две различни страни не признаят, че велики личности, които са живели които са живели кратко време, но преди хиляди години, принадлежат към, към техните истории. Няма нужда от исторически монопол. Те са играли роля в историята и на двете страни. Е, това сочи опита на европейците. Би трябвало да има възможност да се намери споразумение по този въпрос. Апелирам към всички засегнати да се намери едно разумно решение, приложимо решение, вместо да се затвърждават първоначалните позиции. Bene, abbiamo concluso la lista degli shadow rapporteur, quindi... Така стигаме с, до края на списъка с докладчиците в сянка. Има дълъг списък с оратори, които са се записали. Госпожа Копа. Две минути ще има всеки. Първо, благодаря на колегите Ричард Хаует за неговия доклад. Трябва да кажа, че напълно съм съгласна с казаното относно политическия климат в страната. Докато става въпрос за рецесия, 31% безработица, също време оставяме свидетели на сериозна политическа криза. Ние като Европейския съюз и парламент ние много внимателно трябва да оценяваме процесите и да направим нужната оценка обективно. Наистина тревожим се от е, обстоятелствата, които възникнаха. Комисията би трябвало също така да включи всички тези аспекти в своя доклад през април. Що се отнася до предстоящите и избори. Това е нещо много важно, сериозен тест, който трябва да имаме предвид. Според мен много внимателно трябва да подходим, имайки предвид нашата позиция Независимо от е, политическата ни принадлежност и политическата принадлежност на участниците в страната, както и от парламента. Защото в противен случай можем да направим една грешка, която често правим като Европейски парламент. Трябва да бъдем наистина много а, е, открити в а, е, желанието си да подпомогнем двете страни да стигнат до решение. Но нека да видим и причините, освен всичко това. Отново призовавам да не приемаме, да не приемаме е, позиция е, взимане страна една или друга. Разбира се, е, разглеждам въпроса свързан с е, името. Наистина, историята е за историята. Обаче във всеки случай онова, което се случва в ежедневието е ролята на политиците. И сега, наблюдавайки климата в страната, не би трябвало името да бъде приоритет в разговорите. Наистина, що се отнася до меморандума за разбирателство, той даде тласък на развитие на преговорите. Има предложение в момента, което е направено и Гърция приветства новите инициативи. При няколко дни имаше посещение в Скопие и се надяваме, че ще стигне до нови идеи. Напълно е, приветстваме ангажимента на комисаря Фюле, че Европейския съюз има роля, която трябва да изиграе в, тази проблем, в този проблем. И още нещо. Нашата дискусия по Харватия включи моето убеждение, че двустранните проблеми трябва да бъдат разрешавани максимално бързо, дори преди да започнат преговорите. В противен случай ще бъдем в същото положение, както и сега, да търсим евентуалния план Б, както в, с Харватия. Ето това трябва да имаме предвид в хода на дискусиите. Благодаря. Господин Кирилов. You, Благодаря, господин председателю. Трябва да кажа, че докладчикът няма лесна задача. Хич не е лесна неговата работа. Прав е в казаното от него. И наистина той е обхванал сериозните проблеми. Позволете съвсем набързо да кажа следното. България много търпеливо чака Знаем много добре, че не става въпрос само за името тук. Тази тенденция на нарастващ национализъм, който а, а, проистича извън границите на нашите съседна държава членка, тя просто се бълва оттам. Наистина и нашата история се манипулира. Ние направихме предложение, то е включено и в текста. Надявам се, че господин Хауит ще го отстоява. Тъй като не трябва да се борим по отношение на историята, нека съвместно да празнуваме някои исторически събития. Нашия посладник отиде да отдаде почета си към един от нашите герои, е, борил се срещу турската окупация. А той бе атакуван, малтретиран, полицията до сега не стигна до някакви заключения как това се е случило. Ние нищо не знаем по този въпрос. Тези а, съвместни чествания няма как да се случат отново по този начин, ако протичат нещата. Необходимо е наистина да изградим добри, добросъседски взаимоотношения с Гърция и България и с страната. Защото Наистина, в противен случай нещата не могат да се променят. Не можем да променим фактове. Да, има съгласие за стартиране на преговори. Ние започнахме да работим по групи. И това всъщност ще бъде начинът по който ще променим а, събитията. Тук не, не става въпрос само за имитации на дейност, защото наистина е възможно да проследим историята до сега на преговорите не бива да антагонизираме нещата, трябва да помогнем, трябва да бъдем конструктивни, но времено трябва ясно да поставим ясни условията, защото преди тях надали ще, е, без те да се изпълнят, надали ще има е, условия за добри е, взаимоотношения. Цената на неразширението. Искам да се спра на този въпрос. Господин Хаует ни дава конкретни идеи по този въпрос. Имайки предвид и последните събития, опозицията напуска парламента в страната. И чух, че включително и господин Карл Бил казва, че в някои случаи на опозицията е помагала полицията. Вярно ли е това? Благодаря ви много, господин председател. Господин COVID, за неговият проект доклад и за готовността, разбира се, да намериме заедно, както и миналия път, един компромис, който да бъде за всички страни да може да го подкрепиме. А, мисля, че тук всички сме обединени от идеята, че подкрепяме европейската интеграция на Република Македония но аз мятам, че най-добрият начин да я подкрепиме е не да премълчаваме проблемите, а да ги посочваме тези проблемни области, които смятаме за важни. Една от тези важни проблемни области, което и съвета през декември потвърди, са добросъседските отношения. Не е проблемът в историята през който и да е период на човешкото развитие, а проблемът е с дискриминацията на македонски граждани, които открито заявяват една или друга етническа принадлежност, особено българската етническа принадлежност. Миналият път, когато министър Поповски беше тук във Външната комисия, аз го призовах да се срещне с представители на тази българска общност в Македония, за да разберат какви са техните проблеми, ако те официално Скопие, както казва и премиера Груевски, не знае ли за тези проблеми, мислили, че са само няколко случая. Аз отново призовавам официално Скопие да се срещне с хората от Българския културен клуб, например, и да установят едни регулярни контакти, за да може да се видят какви са и да разберат и те е, ако не знаят е, какви са е, проблемите. Искам да обърна внимание на тенденци... тенденциозното използване също така на така наречения закон за лустрацията, отварянето на, на досиетата и на данните от бившите комунистически служби на Югославия. Тук се забелязва, че управляващите явно инструктират своите представители в тази комисия да гласуват по един друг начин, за да могат да дискредитират само тези, които смятат да дискредитират. Мясно, че това е недопустимо и трябва да има ясно отношение, което да е базирано на опита също така в Централна и Източна Европа с справянето с наследството на комунизма, което, за съжаление, трови все още и нашето настояще. Няма да повтарям това, което колегите казаха, разбира се, за проблемите с демокрацията, с изхвърлянето, което се вижда в YouTube много добре, че наистина опозиционни лидери, опозиционни депутати биват е, изхвърлени от, е, е, от Народното събрание. Свободата на медиите, господин Ховид го каза, за свободата на изразяването е проблем в Република Македония. Freedom House само преди няколко дни каза, че Македония е частично свободна държава. Така че и в този проблем трябва да бъде, и тук трябва да бъде насочено нашето внимание. Благодаря ви. Мистер Ангуракис. Господин Ангуракис. Ότι συμφωνώ πάρα πολύ με το σημείο 20. Благодаря, господин председателю. Искам да говоря за безработицата. Този проблем обаче е свързан с заострянето на капиталистическата криза. И кризата само ще се задълбочи и ще предизвика нови проблеми с присъединяването и приближаването на Македония към Европейския съюз. А, искам да кажа на колегата, как се живее с 100 евро? Огромна безработица, особено срещу младеща, моля, не ни давайте уроци. Точно вие. Сега, господин, към господин Ховет. Това, което господин Ховет предлага да се реши именно проблема с безработицата чрез социалния диалог, мисля, че това не е разумно решение. Господин Хаует, вие не казвате какъв модел трябва да се приложи, какво да произвежда тази страна, за да реши проблемите си. И на следващо място. Ние говорим за миналите доклади, но общите неща са важни, общия контекст. Точка 10, например – вече бе казано, който се е качил на автобуса, е, ще се опита да накара останалите да не се качват на автобуса. Но какво, по кое право трябва да се е, приложи е, международното право или пък правото на по-силния? И тук точка 10 прилага правото на по-силния. Говорим за Гърция. Какъв е отговора? Каква е, каква е ситуацията до момента? Имаше усилия. Американците също се опитаха, но какво тогава пък може да направи господин Фюле? Мис Джанако, you have the floor. Госпожа Джанако има думата. Кирия е Проведре. Госпожа Янако για την έκθεσή του, η οποία... аз благодаря на господин Хауит. Това е доклад, който много се отличава от предишния. Тук имаме сега 24 параграфа, преди, в предишния доклад имаше 60. Някои неща обаче липсват. Например, вътрешнополитическата ситуация не е точно осветлена. Какво се случи на 24 декември? Това беше нещо много важно. И още нещо. Е, нещата се представя доста теоретично. Е, колегите говорят за въпроса с името. Не става само дума за името. Други са проблемите. древността, античността. Не там се коренят проблемите. Гърция предприе определени стъпки. Външният министр на Гърция се обърна с писмо към своя колега от Скопие с молба за подписване на меморандум за разбирателство. Е, и тази процедура върви под егидата на ОНЕ. Това вече не става дума, значи, тук за двустранен проблем. Това е международен проблем. Ето защо и ОНЕ се занимава с него. Резу... Разочароващи бяха резултатите в крайна сметка. Фалшива идентичност и ан анти, античнозиране на една страна. Става дума тук за какво всъщност, за проблеми, които се отнасят до Втората световна война, до военни операции и участието на тях, в, в тях на Гърция. Свободна Македония се казва една от е, управляващите партии. Тя представя Солун като столица на Македония. Ми извинявайте, това е неприемливо. Имаме чувството, че тази страна не има, няма желание да се намери решение. Мистер Поселт. Господин Поселт, благодаря. Две неща искам да кажа. Най-напред подкрепям много разумния доклад на господин Ховит, който наистина се старае да опише тежкото вътрешно политическо положение в Македония. Той се опитва да го оцени обективно, така както прави комисар Фюле. И аз искам да кажа на македонските партии. Е, те трябва да погледнат към други страни, да вземат пример от тях. Е, страни, които са приели факта, че мнозинството е такова каквото е, приемат резултатите от изборите, но мнозинството трябва да разбере също така, че Малцинството също има определени права. В Германия имахме един голям социалист, Херберт Венер, който напусна моята партия за няколко часа а, и каза, който излезе, трябва да може и да се върне. И това казвам на македонските ни приятели. Бойкота не е решение, трябва да има възможност за сътрудничество. Трябва да престанем да виждаме призраци. Македония промени конституцията си. Там е записано, че няма териториални претенции към съседни страни. Е, ето, страната е променила конституцията си. И Македонците промениха химна си, герба си и сега след 20 години все още се говори за този въпрос за името и той се използва като претекст за блокада аз казах и на комисар Фюле, трябва да се започнат с преговорите. Те ще траят поне десетина години. До тогава има възможност за намиране на решение. Въпросът е обаче да се разруши тази блокада и да се започнат преговорите. You, Благодаря, господин Поселт. От името на комисията, господин Дайвид Калан. Благодаря, господин председателю. Връщам се на заключенията от Общия съвет декември месец. Наистина изключително важни са тези заключения, консултации за бивша република Македония. Те гледат напред, а не както друг път назад в развитието. Комисията веднага започна да работи по отношение подготовката на доклада, който трябва да излезе през е, пролета и да получи одобрението на съвета. Три са основните елементи, приоритети по отношение е, диалога на високо ниво, е, напредък по отношение на добросъседството и взаимоотношенията и на трето място името. Както знаете, с малко време разполагаме. Намеренията са да се приеме доклада през април по някое време, което означава, че трябва веднага, незабавно да започнем да работим. Комисаря Фюле е, бе в контакт с всички е, свои партньори по този въпрос и призовава за координация е, на двустранно и тристранни срещи. Важното тук е, че всяка заседание трябва да бъде е, съдържателно и насочено към постигане на резултатите и трябва да се отчитат, разбира се, процесите, които протичат в момента, както и други заседания и преговори по този въпрос. всичко това ще бъде обобщено своевременно. Няколко думи по отношение на политическата криза, която следим отблизо. На 24 декември събитията бяха наистина тревожни. Генералният ни директор посети страната миналата седмица. След това се провеждат редовни срещи с цел подготовката на доклада за пролета, разбира се, но от друга страна е необходимо да се дискутира кризата с всички страни, които са въвлечени или участници в нея, така че да се преодолее това противопоставяне и този застой в нещата. Призоваваме е, от името на комисията всички е, страни да спазват демократичните е, ценности и процедури, на които се основава дейността на парламента, за да може в крайна сметка опозицията да се върне отново в парламента и да продължи работата си. И така, както казах, следваме отблизо събитията, изключително отблизо и е, комисарят също участва в този процес. Е, съвсем скоро възнамерява да посети е, Скопие в рамката на диалога на високо равнище. Всичко е в ход по отношение подготовката на доклада. Предприемат се редица мерки и в Скобия във всички области. По-настоящем министр, външния министр Поповски се среща с комисар Фюре, за да дискутират мерките, които правителството възнамерява да предприеме или вече е предприело. Освен това, в това отношение ние ще следим отблизко обстановката и съвсем скоро отново ще отидем в Скопия. Благодаря много. Мистер Салабрако, it... Господин Салавракос, по процедурен въпрос ли? Благодаря. Искам да кажа следното. Гърция беше една от десете е, държави членки, които нямаха нищо против разширяването на Европейския съюз. На второ място има 6 региони, където има има 6 региона в Гърция с няколко политически партии. В Гърция, от Гърция не излизат заплахи. В Гърция има много сериозни проблеми всички тези неща трябва да се вземат предвид, така че това не, бе, не беше процедурен въпрос, каза председателят. Господин Хауит. Моля, бъдете кратък. Да, ще бъда максимално кратък. Благодаря на всички. Много внимателно си записах бележките. Няма да мога да отговоря на всички. Към господин Куркан, госпожа Корнелиса на господин Посълт и други. Да, разбира се, докладът трябва да говори за проблема между политическите партии и съм съгласен с това, което вие казахте. Разбира се, моят доклад беше подготвен преди 24 декември и точно за това няма нито дума в писмения текст, но разбира се, ще потърся необходимите формулировки. Разбира се, ще отразя и декларациите на представителството на Европейския съюз и на посолството на САЩ, които са много балансирани и разбира се, те са една добра отправна точка за нас. Към госпожа Корно... Корнелисън за нещо по-конкретно като предложение за решение на проблема с името. Да, разбира се, трябва да помислим за това но, както казах, трябва да бъдем убедени, защото има много, много хора, които предлагат различни решения. И не знам дали можем да внесем конкретно предложение в текст на Европейския парламент, но наистина не съм много убеден, че трябва да предлагаме конкретни решения ние, Европейския парламент. Аз също така не говорих за визовия режим, защото когато подготвях този текст преди 24 декември, моето намерение беше да не се злоупотребява с този проблем, както и с проблема с името. тъй като може да има злоупотреби с проблема не само в страната, но и в Брюксел и извън страна. За това наистина трябва да потърсим правилната формулировка за ограниченията при пътуването. Благодаря на господин Таннак за казаното от него най-вече за Албания. Има хора, които смятат, че тази държава трябва просто да бъде държа на мястото си и нищо повече. И изявлението за Албания показва, че ако искаме да има сближаване в региона, ако искаме регион да се движи в посока мир и демокрация, това трябва да правят всички страни. Не можем да оставяме дадена страна зад борда. Към господин Салавракос. Вие казахте, че вие изпитвате лична симпатия към страната и лична симпатия към разширяването. Затова нека да работим заедно и да подобрим текста съответно нека тези лични симпатии се превърнат в подходящи текстове. Когато ви говорихте за стъпка напред, аз мисля, че бяха предприяти ясни стъпки напред миналата година. И разбира се, има различни реакции на това. И наистина води се обмен на мнения с Гърция. Не съм съгласен с вас, че това не е стъпка напред, но нека да потърсим общ език. Госпожо Нейц, това, което аз се стремя да направя, е да не се оставя тази страна в изолация. Вие по символичен начин ми помогнахте към господин Кукън. Има дефиниции за региони, които се контролират политически от е, определена общност, но преобладаващото население от друга общност. Е, с госпожа Нейца. споделяме обща история, но няма нужда да избираме пътя на изолацията. Едва ли мисля, че това беше ваше, вашата цел. Приветствам много от нещата, които вие казахте. И, както знаете, винаги стремя да потърся съгласие с вас и много ви уважавам. Към господин Кирилов. Съвместни изяви, да, също към господин Ковачев. Ние всички сме съгласни, но въпросът е кои изяви и кога. И разбира се, има един болезнен диалог, който се разгръща и все още те първо предстои да се намери съгласие. Ако мога да ви помогна, ще се радвам да потърсим съгласие. Аз определено ще стремя към това. Беше много добре казано за работната група и за арест опозиционни депутати. Не знам нищо за това, не съм получил никаква информация. Да, знам, че при протестите трима опозиционни депутати са били ранени. Може би това е информация, с която разполагате. Може би греша, но аз нямам информация за това, което вие казвате. Господин Ковачев, отново повтаря моето готовност за диалог с вас и с колегите да потърсим подходящ компромис по въпроса. Аз разбирам напълно и уважавам напълно вашата загриженост, включително по закон за лустрацията. Аз също изразих моята загриженост по този въпрос не трябва лустрацията да се извършва на парче и избирателно. Трябва да се предприема действия без а, никакви съображения, свързани с политическата принадлежност. Трябва процес на иллюстрация да се основава върху факти от миналото, а не политическа принадлежност. Към господин Станколакис, що се отнася до економическия модел, много се зарадва да чуя за шведски и британски инвестиции в страната и има сериозни транспортни проблеми, няма достатъчно промишлено страната, потенциал за туризъм не е използван, не е използван а страната е прекрасна туристическа дестинация, потенциално и наистина страната е прекрасна, но ако искате да реша проблемите на капитализма в своя доклад. Няма да мога да съглася с вас. Достатъчно сложна е моята задача и може би след като приключат преговори ще заема с проблема с капитализма. Към госпожа Янако и господин Посъл. Всъщност вече ви отговорих. Да, приключвам с това, господин председател. Както вече казах, двете основни политически партии днес започват диалог, нещо, което е много полезно – за нас да знаем, че такъв диалог се води, че проблемите ще бъдат преодолени. Информацията, която имам за Гърция е, че не са отхвърлени тристранните преговори с комисар Фюле и с страната. Гърция каза, че иска да състои следващия кръг, но позицията на ОНЕ е приоритет. Външното министерство чрез своя представител каза, че е необходимо да бъдат добре подготвени тези срещи и да се постигне значителен съществен резултат, така че няма отхвърляне. Господин Груевски каза след това изявление, че ние ще продължим с положителните стъпки, защото нашата страна иска проблема да бъде решен. И също така господин Коруевски изрази надежда, че ще има инициативи от различни страни, и що се отнася до нас, каза той, ние винаги сме предприемали инициативи и винаги сме вярвали в това, че проблемът може да бъде решен. Не искам да подценявам различията, разногласията, но когато господин Гуровски призовава към инициативи, когато ние обсъждаме този въпрос, когато ни изготвяме текстове като моят доклад, това са инициативи и аз съм убеден, че до юни тази година ще намерим условия да започнат тези преговори. Призовавам колегите от всички политически сили да се присъединят към мен, за да може това наистина да се случи. Благодаря ви. Thank you. Благодаря. Крайният срок за внасяне на изменения е 28 януари, 6 часа след обед. Next point. 28 January, yeah. 28, 28 януари, нали? 28 януари. Извинете, ако съм допуснал грешка, казва председателят. Сега доклада за напредъка на Сърбия през 2012 година. Докладчикът е господин Елко Качин. Това е второто разглеждане на проекта от доклада за Сърбия. Той беше за пръв път представен на комисията на 3 декември. Крайният срок за изменение беше 9 януари и 190 изменения бяха внесени. Давам думата на докладчика. Заповядайте, господин Качин. Благодаря ви, господин председателю. Уважаеми колеги, представители на комисията. Бих искал да благодаря на докладчиците Сянка и други колеги за внасяне на конструктивни и задълбочени изменения към проекта доклада. С удоволствие отбелязвам, че по-голямата част от измененията отговаря на първоначалния проект. Всички политически групи са съгласни по основните аспекти на политическото послание, което ще отправим на нашите партньори в Белград. Особено бих искал да приветствам измененията на НП за Войводина и измененията за околната среда, внесени от зелените. Продължаваме да работим по компромисните изменения, които би трябвало да се готови до четвъртък. Що се отнася до основните приоритети, свързани с Косово, набелязва се определен напредък в сравнение с доклада от 3 декември. Министр-председателя Дачич е провел няколко кръга странни преговори с неговия колега господин Хашим Тачи миналата седмица. Въпреки, че има нерешени проблеми, Сърбия бележи значителен напредък в отношенията си с Косово. Споменах това вчера, когато обсъждахме Турция. Споразумението в момента е в сила и то обхваща всички гранични пунктове. Изпълнението на други споразумения върви като цяло безпроблемно. Нерешеният проблем все още е ситуацията в Северно Косово. Резолюцията подробно отразява този проблем. Ние ясно заявяваме, че разделянето на Косово по етнически признак не е приемлив вариант. В този контекст бих призовал да се приеме резолюция за принципите за диалога с Прищина и приветствам това изявление на парламента на Сърбия. В тази декларация се подчертава значението за европейската интеграция на Сърбия. Не съм съгласен с тълкуването на господин Посъл онзи ден, за резолюцията, която не оценява положителните факти. Аз мятам, че имаме значителен напредък в сравнение с преди. Що се отнася до противоречивия паметник в Прешово на Медвеча и други места паметници на независимата освободителна армия, мисля си, че това е вътрешен въпрос – Искам подчертая, че няма никакви инциденти, когато се премахна този паметник в неделя сутринта. Независимо от това, искам да призова всички страни да продължават диалога по всички проблеми. Етническата албанска общност следва да бъде по-добре интегрирана в сръбското общество. Белград трябва да направи повече, за да обхване това мнозинство, но и местните лидери на албанската общност трябва да положат повече усилия. За съжаление имаше осквернени гробове на, в сръбски гробища в Косово. Заклеймявам най-категорично това насилие и се надявам, че компетентните органи в Албания няма допуснат подобни случки да се повторят. Извършителите следва да бъдат установени и осъдени. В едно цивилизовано общество, такива неща не са допустими. Призвавам сръбските и албанските лидери да постигнат съгласие по всички нерешени проблеми чрез диалог и да гарантират, че правата се гарантират за всички. Необходимо е да направят това в името на младото поколение и европейското бъдеще. Приветствам среща между министър-председателите на Сърбия и Харватия Дачич и Миланович на 16 януари. Взаимоотношенията между Сърбия и Харватия са важни за целия регион и политическото економическо сътрудничество може значително да се подобри. От друга страна, борбата срещу системната корупция преминава на нов етап. Заместник-председателят Вучич е положил сериозни усилия и това засиля динамиката на борбата срещу корупцията. Следва да приветстваме този процес и да насърчим сръбските лидери да интенсифицират усилията си при продоляването на един от основните източници за системна бюрокрация, публични предприятия, които се управляват и то зле се управляват с политическите партии. Същевременно борбата срещу корупцията не следва да се извършва от медиите чрез публични обяви за следващи действия. Това подкопава принципите на правовата държава и необходимо е да сложи край на тази практика. Също толкова важна дейността от независимите регулаторни органи, като Националната сметна палата, които трябва да получат необходимите финансови и административни ресурси. Само силни и независими институции ще доведат до резултати в борбата срещу корупцията и така тези резултати ще бъдат устойчиви и дългосрочни. Също така искам да спра върху плашевното състояние на економика. 27% е безработица, бедността нараства. Дори и средната класа бедства. Необходими са нови инвестиции, обаче е твърде съмнително дали ще има достатъчно нови инвеститори, които ще искат да инвестират в Сърбия при положение, че ситуация е толкова не е сигурна. Проблемът с Косово трябва да бъде решен. Борбата срещу корупция трябва да се продължава успоредно с изграждане на независими институции, а също така и професионална и независимо работеща съдебна система. Комисия последния си доклад посочи кои критерии са изпълнени, кои следва да се изпълнят. Надявам се, че Сърбия ще действа отговорно и ще реши все още нерешените проблеми, така че съветът да може да определи дата за началото на преговорите за присъединяване. С нетърпение очаквам деня, в който Сърбия ще застане стабилно на пътя си към Европейския съюз и приветствам втория кръг обсъждания по този доклад. Благодаря ви. You, Благодаря ви, господин Качин. Господин Шафлин, докладчик Сянка от страна на НП. Заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председател. Поздравления към господин Качин. Мисля, че докладът е добър и той от... смятам, че факта, че има 190 изменения, са знак на това, че докладът е добър. Аз няма да се връщам към това, което вече говорихме. Искам да повторя това, което господин Качен каза. Той посочи много важни неща сега и по време на предходния дебат, но искам да спра върху три аспекта. Първо, за съжаление господин Хауит напусна, но той предложи интересна идея – а именно, че всяка страна трябва да задели определен процент от БВП за органите на управление на регионално-общинско ниво. Може би това е добре да се включи, ако не в сегашния доклад, но в бъдещи доклади и моля това да се отбележи в протокол. Един друг много важен въпрос е проблемът с Сръбската конституция, която продължава да заявява, че Косово е неотменна част от сръбска територия. Това трябва да се промени. Нещата не могат да продължават така. Защото, докато приемаме това, ние приемаме и това, че има правно противоречие в същината на процеса, който се развива. И това е пречка пред присъединяването. Сърбия и Косово. Това е един проблем, който няма да изчезне. Дори ако всичко е решен, дори ако избухне мир, и ако всички се прегърнат и започнат да се целуват, Сърбия, независимо от това, ще продължи да има проблем с Косово до толкова, доколкото ще има сръбско население в Косово. Ние знаем за други подобни ситуации. Винаги има взаимоотношения между Сърбия и сръбската общност в Косово сръбската общност е просто прекалено голяма. Там тя няма така да се изпари. И това, което искам да посоча и трябва да помислим за това много внимателно. Сърбите в Косово не са дали своят съгласие да станат граждани на Косово. Този процес на тяхното поглъщане от Косово се извършва за да се стабилизират границите. Аз съм за това но трябва да разберем също така какви са последиците за вътрешната стабилност на Косово и взаимоотношенията с Сърбия. Тези фактори ще продължават да съществуват и ще влияят един върху друг. Господин Ручек наскоро му вини в, пес... в песимизъм, а, защото съм унгарин. Не, не съм песимист, аз съм реализъм. Ами има още една друга е, потенциална опасност. Аз посочвам един възможен сценарий, който обаче се обсъждал и в Тирана, и в Прищина, а именно това, че суверенно Косово ще се стреми много сериозно да се присъедини към Албания. По голяма или велика Албания. Винаги съм си мисля, че това е едно плашило, една страшна приказка за деца, но мисля, че трябва да се отчете този вариант. И ако този сценарий не може изцяло да бъде отхвърлен, той очевидно ще повлияе Македония, бивша Югославска република. И разбира се, това ще повлияе и върху Сърбия. Ние трябва да обмислим този въпрос, трябва да обмислим за значението на този факт от гледна точка на бъдещето на демокрацията в Сърбия и в Косово. Благодаря ви. Мис Копа. Госпожа Копа, благодаря ви. Бих искал да благодаря на докладчика за неговата искреност, което позволи да се внесат общи изменения за някои от същинските въпроси, например необходимостта от гарантиране резултати, включително борбата срещу корупция, да се гарантира честен и справедлив съдебен процес, да се и избегне лича на политически дивиденти и да се подобри добросъседски отношения. Има някои нерешени проблеми, които се надявам, че докладчикът може да коригира или да промени изцяло, с предложение за компромисни изменения. Според мен, особено внимание следва да се обърне внимание. Това е аспектът за баланса между проблемът на Косово и други проблеми, свързани с процеса на демократизация или по-скоро укрепването на демокрацията в самата Сърбия. Както винаги съм казвал, включително и на първото обсъждан, обсъждан доклада, сръбското гражданско общество смятат, че прекомерното внимание към проблема с Косово се загърват проблеми, които са реално важни за гражданите на Сърбия. Европейският парламент има отделен доклад за Косово, който ще бъде обсъден днес и ще се гласува в пленарна зала, може би съвместно с доклада за Сърбия. И ние трябва да оставим на страна въпросите, които нямат пряко отношение към този доклад. Според мен трябва да има един пакет от компромиси, в който да спомне какво е реално необходимо и да се запази балансираността на доклада. В този контекст искам да изразя силните си съмнения за възможността да се споменава въпроса с Косово във връзка с Сръбската конституция – Както ние знаем от историята на разширяването, Европейския съюз е искал от всяка държава членка да определи суверените си права и мисля, че Европейският съюз трябва да защити своята пози позиция на честен посредник при преговорите, включително в отношението между Белград и Прищина, без да взема страна в този спор. Смятам, че сега това е особено важно в светлината на диалога на високо ниво между заинтересованите страни. По същата логика бих искал да ви помоля да зачитате протичащите в момента договор, преговори извинете, между Гърция и бивша Югославска република Македония и да се зачете официалното име бивша Югославска република Македония, така както е направил господин Холид. Също така искам да помоля да се обърне повече внимание на въздействието на економическата криза върху Сърбия, увеличаването на дълга на публичния сектор, на безработица, също така да се поиска гарантиране и зачитане на социалните и човешки права. Благодаря ви. Госпожа Брантнер има думата. Thank you very much. Благодаря и аз бих искала първо да благодаря на Ялко за проекто доклада и измененията. Мисля, че наистина имаме добра основа за обсъждане. След последния доклад за Сърбия страната е направила стъпки в посока европейска интеграция и новото правителство продължава реформите в страната. Разбира се, те първо предстои много да се направи и искам да се спре на някои аспекти. За мен има един много важен аспект, който вече беше споменат от госпожа Копа, а именно съдебната система. Мисля, че още много неща трябва да се подобрят там най-вече за да се гарантира ефикасността, независимостта и безпристрастността на съдебната система. Трябва също така да се извлекат полки от неуспехите на процеса на реформа на съдебната система. Необходимо е да се зачита изцяло независимостта на съдебната система и качеството трябва да бъде по-важно скоростта. А второто, смятам, че правителството следва да приеме и да започне да изпълнява национална стратегия за борба с корупцията. Необходимо е да се интензифицират усилията в тази сфера. Важно е да се подкрепят независимите институции, включително и прокуратурата за борба с корупцията и Агенция за борба с корупцията, те трябва да бъдат засилвани, а не изласквани на страни. И накрая смятам, че Сърбия трябва да направи повече, да защитава повече уязвимите мълцинства, по-специално общността ЛГБТИ и също така съм загрижена от това, че не беше позволено провеждането на гей парад в Белград. Необходима да има борба срещу хомофобията и искам ясно да заявя, че смятам, че тези вътрешни недостатъци не би трябва да пречат на започването на присъединителните преговори. Тъкмо обратното, преговорите са прекрасна възможност да бъдат преодолени тези проблеми. Реалните пречки за повишаването на статуса на Сърбия са проблемите с Косово. Има напредък и в тази сфера. Особено приветствам продължаването на диалога между Белград и Пришна, който е получил нов тласък от политическите лидери и бих искал да благодаря на баронес Аштън за нейните лични усилия в това отношение, обаче от ключово значение остава изпълнението на споразуменията и очаквам оценката на комисията за изпълнението. Освен това, сръбското правителство трябва да започне да разформирова успоредните структури в Косово, така че да може да излязат силите на Кейфор. Необходимо е да, да наделее духа на помиряване, премахването на паметника в, в неделя е един добър знак. Също така искам да нас чрез Сърбия, Косово и Европейската служба за външна дейност да направят диалога по-прозрачен и да привличат повече парламентите и гражданското общество на всички страни. Опасявам се, че процесът може да бъде подкопан от липса на легитимност и подкреп от обществеността. За това прозрачността ще засили легитимността. Благодаря ви с нетърпение. Очаквам следващия кръг на нашите обсъждания. Мистер Танок. Uh, господин Тарнов, благодаря, господин председател. Моята политическа група също приветства доклада и естествено ние приветстваме съобщението, че Сърбия ще стане официален кандидат за присъединяване към Европейския съюз. Няма да повторя това, което беше вече казано, ще се спре на следното. Приветствам член 351 за наказателния кодекс. Зная от мой избирател, че този инструмент се е бил използвал неправомерно по отношение на лишаване от собственост, недвижима собственост. Не бива хората да, на хората да им биват вземани да им, им бива вземен, вземана собствеността. По отношение на това, което каза Джордж Шафлен, ние като парламент би трябвало да говорим за една суверенна, независима държава, не бива да се намесваме в нейните дела. Нека помислим за Ирландия. Е, там има нямаше условия там за е, ирландско присъединяване. Никой от е, Британия не смята, въпреки историческите аргументи, че трябва да има такова. Няма нужда да се променят границите. Границите се промениха поради международния страх. страх. много държави членки признават Косово, някои не признават Косово. Няма абсолютни принципи. Принципи между териториална цялост и самоопределяне. Това са а, неща, които е, все още трябва да се уточняват. Ясно е, че много хора в Сърбия имат връзки с Косово, дори и териториални връзки. Хубаво е да се признае в крайна сметка Косово и да се върви напред. Може да бъдем обвинени в противен случай, ако се намесване в е, не, не, нечестност. Сега, по отношение на посещението на министър-председателя Дачич, Дачич в Черна гора, Сърбия приема независимостта на Черна гора и това е добър знак – Хубаво е, когато толкова така високопоставени служители посещават страните си. Господин Кокан. Благодаря, господин председател. Нашият докладчик е свършил много добра работа. Радвам се в същото време, че повечето от измененията вървят в една посока и няма да има големи проблеми за намиране на компромис. Освен това, приветствам факта, че повечето изменения подкрепят датата за начало на преговорите. Това трябва да се случи след като страната отговори на изискванията. Въпросът за Косово е много важен. Работата и постигнатите резултати, те трябва да бъдат оценени, но трябва да Настояваме за правилното прилагане на резултатите от диалога. Информация и комуникация на резултатите. Това също е вярно, защото понякога е хубаво, когато преговорите не се афишират в обществото, но тук мисля, че случаят е по-различен. Хората трябва да знаят какво се случва. Необходими са по-нататъчни, по-нататъчни реформи в съдебната система. Имам чувството, че Сърбия има нужда от една ефикасна съдебна система. Е, тя трябва да е независима и безпристрастна. Съдебната система е гръбнака на една демократична система и предварително условие за демократичния е, процес на присъединяване към Европейския съюз. И накрая искам да напомня е, дискусията за член 359. Е, подкрепям изменение 79. То прави препратка към последните събития. Хубаво е да имаме, да намерим решение по този въпрос. Този въпрос трябва да бъде решен колкото се може по-бързо от сръбското правителство. Европейския парламент следи ситуацията и най-накрая подкрепям становището и оценката на докладчика по отношение на Станево. Не би трябвало да се намесваме в диалога по отношение на етническите мълцинства. Етническите мълцинства не е нужно да предприемат действия. Това не е непременно слабост от тяхна страна. А по този начин напрежението в обществото ще се намали. Господин Поселт, благодаря. Е, благодаря и на колегата. Това е много трудна тема, сложна тема. Няма да говоря за Косово, за него ще говорим след малко, тази, този след обед. Бит, искам да кажа за нещо за Конституцията на Сърбия. Докато Хрватия и Черна гора сравнително имат сравнително малки проблеми, Днес говорихме за много двустранни проблеми, които чакат своето решение. При Македония нещата бяха така, преди да се започнат дипломатически отношения с Македония, за... към тази страна бе изискано да няма териториални претенции към други съседни страни. А сега в... за Сърбия е, трябва да приемем, че в Конституцията е записано да има териториални претенции към Косово. А, това е Косово е държава, призната от много държави членки, от Штатите, от Япония. Е, ми, това не го разбирам. Трябва съвсем ясно да искаме този проблем да се реши. Не зная кога, не зная как, но в рамките на, на преговорите този проблем трябва да се реши. Днес говорихме за сравнително малки, смешни даже, даже проблеми. А, а, в момента имаме един много сериозен проблем. Това са териториални претенции. Сега за Прешево. колегите, които не са били в Прешево, нека отидат. Там цари е, ужасяваща бедност. Трябва да направим нещо за Прешева. Трябва да има граничен пункт там, с Косово и Македония. Хората там са абсолютно изолирани. Малцинс... Правата на, на малцинствата просто не съществуват там. И ако ги сравним с правата на малцинството на хартия, на правата на сърбите в Косово, то виждаме един дисбаланс. И съм аз не съм привърженик на промяната на границите, но малцинствата на, от двете страни на границата трябва да имат еднакви права. В Митровица, например, е, ако вземем за фон Митровица, хората в Прешево, а, трябва да имат същите права като мълцинството в Митровица, а с хората в мълцинството в Прешево никой не се занимава. трябва да решим този проблем. В противен случай ще има въоръжен конфликт. А, хората в Прешево трябва да могат да почитат своите е, починали, умрели по същия начин, както и другите мълцинства, а това са хора починали вследствие на режима на Милошевич. Аз искам да благодаря на докладчика господин Кацин. Демократизацията и европеизацията на Сърбия е много важна не само за самата Сърбия, но за целия регион. Това е мисля, че което и колегите е, преди, малко преди мене казаха. Обеден съм, че историческите грешки и несправедливости, случили се през изминалия век на Балканите, могат да бъдат преодолени само по пътя на европейската интеграция и ние тук трябва да намерим най-добрият начин как да помогнем на Сърбия и на региона в, по този път. Затова, разбира се, трябва да има и необходимата решимост и воля за реформи от самата Сърбия и от новата власт сега в страната. На първо място, разбира се, диалога с Прищина. Аз искам обаче да отново да се върна на един проблем, който винаги съм го казвал както за Македония, така и за Сърбия. Отварянето на архивите на комунистическата служби на бивша Югославия, според мен има огромно значение за европейската демократизация на тази страна, особено за младите поколения, да знаят кой какво е направил в миналото и от какво трябва да се внимава в бъдещето да не бъде повторено, за да могат, може и Сърбия да стане част от европейската ценностна система. Също така призовавам и в едно от моите поправки го казвам, Сърбия не само да отвори тези тайни, служ... тези тайни архиви на бившата е, комунистическа държава, но и да върне на бившите югославски републики тази част от архивите, която има отношение към съответните е, бивши югославски републики. Проблемна област остава антидискриминационното законодателство. Властите имат ангажимент да осигурят безпроблемно и качествено обучение на майчин език, включително и е, с учебници, например на български език, както и да работят за економическата и социална интеграция на всички младсинства. Това е необходимо, за да се преодолеят разделенията от миналото и да се построят мостове, където е имало преди това граници и цели пропусти. Това е което каза и колегата преди малко, син Поселт. Е, и накрая съм обезпокоен от оценката на Международния валутен фонд за економическата ситуация в страната. Призовавам властите да вземат бързи мерки с цел да се осигури дългосрочна финансова стабилност и да не се подават на популистските призиви за повече разходи, което за съжаление не само в Сърбия се чува и в други страни. Благодаря ви. Last speaker, Mr. Salavrakos. Последният оратор, господин Салабракос. Господин председател, благодаря. Радвам се, че молбата на Сърбия се разглежда сериозно. Радвам се, че някои реформи бележат напредък. Трябва да кажа, това е доста обективен доклад. Сега за точка 23. Ясно се вижда тук, че терминологията трябва да се използва правилно. Освен това, Подкрепям докладчика по отношение на корупцията, на съдебната система, свободата на словото, публичната администрация. Тук много неща могат и трябва да се направят. Преди време четох доклад за финансовото развитие на Сърбия. Сърбия се възползва от нелегални финансови трансакции. Става дума за огромни парични потоци, които текат през Сърбия. Тук трябва да се направи нещо. Трябва да има правила. Тези нелегални финансови транзакции трябва да се спрат. Сега, е, точка 24. Приветстваме. Искаме отворена пазарна економика, а не монополи. И тук също се вижда, че трябва да се направят реформи. Трябва да се положат и усилия за увеличаване на прозрачността, увеличаване на конкурентоспособността и да се оценят последствията от тези реформи. Економии са необходими, но економиите няма да произведат е, е, резултатите, които си обещаваме. Отново благодаря на докладчика. Yes. Before giving the floor to the rapporteur, сега давам думата на докладчика за заключителни бележки. Гласуването ще е в, в Страсбург четвъртък на 7 февруари. Искам да ви напомня, след обяда в 4 и половина след обяд госпожа Крупчек. Благодаря за правилното произнасяне, казва председателя на името. Заместник е, министър-председателя на Сърбия ще говори пред нас. Господин Качин, имате, имате думата. Благодаря, господин председател. Ще говори Европейската комисия. Thank you very much, Mr. Rapporteur. Uh, Can you hear me? Yes. Благодаря от името на комисията. Благодаря и високо оценявам работата на докладчика. Повечето изменения е, подкрепяме ги, съгласни сме с, съгласни сме с тях. Мога да кажа, че ще отразим в нашата работа повечето от нещата, които засегнахте. Следващата седмица ще сме в Белград, ще говорим с представителите на властите. Ще говорим и за приоритет за, в разговорите ни ще е, е диалога с Косово, върховенството на закона, развитието на демокрацията и парламентарната демокрация. Това ще са ключови теми. Освен това, до следващия доклад ще се съсредоточим върху отварянето на преговорите, подобряването на отношенията с Косово. Доклада би трябвало да излезе в средата на май. Ще направим съвместен анализ, съвместен между комисията и върховния представител – Ще актуализираме ситуацията. Ще отразим резултатите от реформите и ще помислим за стимули за бъдещата работа. Ние виждаме, че новите реформи се поемат и приемат добре от правителството. Има план за действие, прият в, е, в декември. виждам, че компромисите и измененията отразяват последните събития, последните резултати от процесите в Сърбия. Въпроса за 359 члена. Все още това е проект – парламента трябва да вземе решение в, през пролета. Може би в скоро време ще имаме резултат. Освен това, ние много внимателно следим действията на сръбските власти, свързани с разследванията, които попадат под член 359. Има законодателни промени, необходими са законодателни промени. Разпоредбите трябва и да се приложат. По-скоро в средносрочен план очакваме раз, а, резултати. Наказателният кодекс също ще попадне под, в обсега на анализа. Цялата система трябва да бъде подобрена, за да може разследванията и работата на прокурорите да се извършат правилно. Още нещо, свързано с измененията. Възможно е да има ново заседание ще има нов. Е, вчера бе определена една дама като директор на Агенцията за борба с корупцията. Заместник председа... министър-председателя подкрепя работата на тази агенция. Да видим как ще функционират нещата. През декември бе прието законодателство за обществените поръчки, което е в унисон с достиженията на европейското право. Това е нещо, което все още анализираме. Очакваме резултати така че това е, всичко е добър тест за европейската интеграция. И накрая мълцинствата. Много от измененията засягат този въпрос. Те предлагат правилния подход, един интердисциплинарен подход. Е, законодателната рамка трябва да бъде приложена. Ние ще поощрим това развитие. Но трябва да отбележим, че властите разбират факта, че трябва да прилагат законодателната рамка по-добре. Аз говорих с сръбския директор за малцинствата и техните права. Тече дебат в момента в Сърбия как най-добре да се използват компетенциите на Националния съвет по манцинствата. През 2014 година ще има избори в страната, така че властите много се опитват да отразят и да отговорят на нашата загриженост. Има и нов директор на агенцията е, за, за борба с, с дискриминацията. Оттам също очакваме резултати. Благодаря. Господин Качин за заключителни бележки. Благодаря, господин, э, е, господин председател, уважаеми колеги. Благодаря ви за вашите изказвания, за вашата помощ и допълнителна информация, която ми помогна да изготвя доклада. Явно Сърбия се движи напред, променя се променя се от страна с проблеми, проблем за Западните Балкани и се променя в двигател на европейската интеграция. Срещата между Тачи и Читачин е рекорд. Рекорд, който трябва да бъде приветстван и оценен и който трябва да бъде използван като насоки за развитието на други страни в региона, защото където има политическа воля и държавен подход, винаги има път към подобрение. Това е нещо, което трябва да бъде оценено по достоинство. Благодаря за допълнителната информация, която получих. Няма да се спирам на, на подробностите, но ще отговоря на някой от коментарите на колегите и докладчиците в сянка. Господин Шепфлин говореше за Конституцията. Както знаете, всички страни кандидатки, когато отваряха главите 23 и 24, трябваше да променят своята конституция, да я актуализират и това се отнася и за Сърбия. Аз няма да говоря за отделните членове. Това е много чувствителен въпрос. И, но може би някои глави не биват да бъдат отваряни пребързано. Особено искам да приветствам споразумението за докумен, по документа за преговори. принципите, принципа, че, нищо, че, че няма споразумение, докато, не, докато няма на лице споразумение, този принцип трябва да бъде отхвърлен. Това беше стратегическо решение и който не иска, иска, се беше опитал да блокира Сърбия, явно не успя. Това бяха политически опити които не успяха. Господин Шепфлин каза нещо за страхове, за кошмари, за промяна на границите, свързани с албанското население. Това са спекулации. Не бих се съсредоточавал върху тях. Ние трябва да се съсредоточим върху напредъка. Това е най-важно. Е, важно е да отворим преговорите с Сърбия. Госпожа Копа. Тя спомена някои неща. Важно е, по време на четвъртата среща между дачи и Тачи, важно е, че те се занимаха с въпроса за паралелните структури – има различни концепции за това, но те ще продължат този диалог през февруари и аз съм убеден, че ще е доста рано да реагираме на това, нека изчакаме резултатите. Смятам, че и двете страни ще инвестират голямо количество политически капитал, за да намерят решение на този чувствителен проблем. Европейската комисия вече говори за нещата, които засегна госпожа Брант. Има агенция за борба с корупцията. Вучич признава важността на тази агенция. Той обещава да укрепи компетенциите на агенцията и да се приеме ново законодателство. Така че има всички индикации за движение напред ще има повече институционализирани структури, отколкото в миналото. Сега за гей парада в Белград. Смятам, че това ще се случи, ще се случи такъв парад. Аз бях два пъти поканен по този повод. Надявам се тази година той да се осъществи. Но може би гей парада ще се осъществи най-напред в Черна гора и вероятно след това Сърбия ще успее да подобри ситуацията за общността ЛБГТ. Господин Кукън е, сподели загрежеността си за член 359. Аз съм в постоянен диалог с господин Вучич и Саракович. Те не искат да правят половинчати неща. Важно е да се прекрати злоупотребата с членове от страна на прокурорите. Хората биват поставени под натиск да плащат такси, да плащат пари на политическите политици. На политици това не е приемливо. Не може да имаме вид Русия, една Русия тук на Балканите. То тази практика трябва да бъде преустановена и ние ще се застъпваме непрекъснато за това. Сега за реформите в съдебната система. Едуард има право, това е така. Има много казуси, представени в Страсбург сръбското правителство трябва да направи реформа на съдебната система. Ще има промени след няколко дена и се надявам да идва положително развитие. Господин Посъл говори за предизвикателствата пред Конституцията и това какво е възможно и какво не е. Аз съм съгласен с някои от посланията, на господин Тосълт, но аз смятам, че неговата политическа група е НП трябва да говорят очи в очи с правителството в Белград. Това не е въпрос, който трябва да залегне в доклада. Това е въпрос на бъдещи предизвикателства. Въпрос, който ще се реши в хода на диалога. Както казах, и двете страни е, ще набират опит и в бъдеще ще могат да постигат по-добри резултати, резултати, които може би в момента не може да си представим. Не съм съгласен с Кати Аштен за това какво може да се постигне до март. Ние смятам, че трябва да продължим с нашите усилия. Дан, една дата не е достатъчно, трябва да сме по-амбициозни трябва да трансформираме сръбската съдебна система и сръбското общество. Те имат нужда от помощ, от, пом- от помощ, оказана им от Европейската комисия, но по различен начин. Господин Ковачев говори за някои проблеми. Той е, не е тук, но колеги българи бяха с мен. При моята визита видяхме забравено от Бога място на границата на България. Имаме нужда от економическа помощ и аз се надявам, че в този положителен дух ще намерим компромис, кой, който да отговори на очакванията на българските колеги по отношение на използването на българския език и статута на българските училища и институции. Много неща, много проблеми са е, генерирани на местно равнище, но има нужда от силно правителство, което да се постарае да подобри ситуацията. В момента когато има лидери, които могат да постигнат добри резултати, нещата се променят. Това беше и за тези случаи. Не мога нищо да кажа на господин Салафранкос, просто смятам, че ще успеем да постигнем споразумение по измененията и то за кратко време. Сигурен съм, че крайният текст ще бъде прият с мнозинство, което ще укрепи сигналите, които изпращаме не само до Сърбия, сръбското правителство и народ, а също така и сигналите от Западните Балкани и до гражданите на Европейския съюз. Завършвам с следното – много неща бяха постигнати, много повече, и то само за по-малко от година, много повече, отколкото неща бяха постигнати преди в Сърбия. Имаше много скептицизъм по отношение на Белград, но Виждаме, че напредък е възможен, ние трябва да си свършим работата, трябва да отдаваме подкрепа и помощ е, винаги там, където е възможно и колкото е възможно по-бързо. Благодаря, казва председателя на доклада, благодаря на всички вас.